Dear colleagues, we are starting in, in this time. Скъпи колеги, започваме. Днес ще говорим на чешки, защото господин Ройл го няма и аз ще говоря народния си език. Дами и господа, позволете ми да ви поздравя с добре дошли на днешното заседание на комисия ИТРЕ. Нашият председател, господин Ройл, Моля да го извините, защото той е възпрепятстван и не може да участва в заседанието. Той ще присъства отново утре. Преди да започнем изслушването с, по темата за промишлена политика и да, след която да продължим дебата с комисарката госпожа Хедегор, трябва да изясним някои организационни въпроси. Първо има изменения в дневния ред. Измененията са най-вече в утрешния ден, 9 ноември. В 9 часа първоначално беше запланувано да има дискусия с комисар Таяни той, за съжаление, обаче не може да дойде и за това тази точка а, отпада или съответно се отменя за някои от следващото заседание. Аз предлагам утре да започнем с точка номер 13, след което ще продължим с точка 13. Това са два доклада на госпожа Коми и господин Вагнер. След това ще преминем към гласуването и накрая ще завършим с доклада на господин Ремек. А ако нямате възражение също така предложените промени, ще считам променения дневен ред за прият. Относно заседанието, е, протокол от заседанието от 29 и 30 септември, не съм получил възражение за бележки, затова аз го считам за прият. Така, това бяха организационните въпроси. Сега нека да преминем към точка четвърта от дневния ред. Кратко изслушване на тема нова и интегрирана промишлена политика за Европа. Ще предам думата на господин Ланге, който ще води краткото изслушване и ще каже няколко встъпителни думи. Господин Ланге, имате думата. Благодаря много, господин председател. Скъпи колеги, дами и господа, достигнахме до а, един а, етап, а, на който се налага а, новата интегрирана индустриална политика за Европа да стане, да придобие малко по-конкретни очетания. Това трябва да бъде, е, да се случи точно по този начин, тъй като промишлената политика през изминалите години беше малко занемарена и вследствие на конкуренцията възникнаха редица обстоятелства, които ощетиха промишлеността в Европа. Затова на мене ми се струва добре сега да започнем да обсъждаме една нова стратегия, един нов подход към е, индустриалната политика. Е, знаем, че имаме конкуренти в е, световен мащаб. В Бразилия има агенция за индустриално развитие. Китай в момента работи върху новия си петилетен план най-вече по отношение на високотехнологичната промишленост. Съединените щанти също изготвят нов план за промишленото производство и е крайно време и ние да направим нещо по този въпрос. Скъпи колеги, вие видяхте моя проект от доклад. Аз получих и някои коментари във връзка с това предложение. Комисията публикува своето съобщение за новия подход за интегрирана промишлена политика за Европа. Двата документа и двата подхода имат някои общи неща, но имат и някои различия. Е, нека да започнем с общото. Общото е, че се предлага интегриран подход, който има за цел да обедини а, всички а, инициативи, които съществуват в Европа за промишлената политика. Ние не желаем да преработваме законодателството. Може би трябва да създадем една специална работна група, която по-добре да координира всички усилия във връзка с промишлената политика. Второ, предлага се координиран подход в който Европе, Европа като цяло и страните членки да действат заедно. Тоест Европа не трябва да работи сама по този въпрос, а в тясно сътрудничество и в координация с страните членки. трябва да си поставим цели и да формулираме критерии, по които ще проверяваме дали сме изпълнили така поставените цели. Тоест, ясно трябва да заявим в каква посока искаме да вървим, с какви инструменти ще се служим и по какъв начин ще проверяваме ефективността. Ясно е, че промишлената политика трябва да бъде част от една разумна макроекономическа политика. Все още не сме водили задълбочени дискусии по този въпрос но с оглед на дискусията за пакта за стабилност и растеше дискусията за а, кризата, а, стана ясно, че промишлеността ще има шанс единствено, ако имаме разумна а, макроекономическа политика и ако разполагаме с съответните ресурси и тогава можем да планираме мерки, например мерки за иновациите, за разширяване на ресурсите, за засилване на ролята на малките и средни предприятия, за водещите сектори, водещите пазари на европейската промишленост. Един принцип по който все още, още се работи. Опитваме се да обединим подхода на Европейската комисия и на парламента. А, и за целта сме поканили европейски експерти, с които да говорим по този въпрос. Много се радвам, че сред нас днес са водещи експерти на европейско равнище, които ще ни дадат информация относно една нова интегрирана промишлена политика за Европа. В моя доклад аз настоявам да утвърдим принципа на партньорство на всички равнища, за да може всички засегнати и всички участващи да участват и в изработката на новата промишлена политика. И може би в съобщението на комисията още повече трябва да се засили искането за това партньорство. Днес ще направим началото, ще поставим началото за едно такова партньорство в рамките на една нова интегрирана промишлена политика. Благодаря ви за вниманието. Още веднъж а, а, се радвам, че по този начин можем да направим и връзката между европейското равнище и е, националните равнища. И за да направим това, сме поканили посланника, отговарящ за промишлеността в е, Франция, който е, ще е, говори от гледна точка на националната политика. Господин Якоб, имате думата. Monsieur le rapporteur, Господин докладчик, дами и господа депутати, уважаеми колеги, благодаря ви искрено за поканата на това заседание. Благодаря ви, защото считам, че предизвикателствата пред промишлената политика, които се представят пред нас, са в сърцевината на бъдещето на европейската економика. И тук, във вашата комисия, вие ще изиграете съществена роля, защото сте именно сърцевината на тази проблематика. И се надявам, че всички вие ще ни помогнете в Европейския съюз. Ще ни помогнете да стигнем отвъд първата крачка, която представлява съобщението на комисията. Но вече съм установил, господин докладчик, чрез вашия доклад именно, че посоката на вашата работа е а, е, именно а, е, тази. Преди да навлезем в темата, вие всъщност казахте, че аз съм посланник за промишлеността. Това е нещо доста оригинално, защото сигурно аз съм някакво уникално явление в Европа. Може би ще, този пример ще бъде последван, но нека да ви обясна кой съм аз и защо съм назначен на такава длъжност. Съвсем набързо, аз идвам от промишлеността. Вече за нещастие от 40 години съм в промишлеността. Ръководя група предприятия от среден размер – в международ... на международния пазар в механиката. Бил съм също така депутат в Френското народно събрание и заместник-председател на а, областта Британия във Франция. Освен това съм ръководил професионални промишлени федерации, като например тази от механичния отрасъл и това ми позволи наистина да създам много контакти в Европа с работниците в промишлеността, но и също така с политици в Европа. Именно за това, вероятно, съм назначен преди три месеца на тази длъжност посланник за промишлеността и това беше решение на едно голямо събиране на промишлените е, фактори във Франция, които решиха, че такава длъжност е необходима. И така, господин Естрози, министър на промишлеността и президента на Републиката във Франция, решиха да въведат в изпълнение едно от тези решения, именно да ме назначат на тази длъжност. Всъщност става въпрос за връзката между предприятията и политиците и да се благоприятства един глобален подход Знаете, че във Франция обмисляме промишлена политика от е, вече няколко години и се опитваме да я прилагаме. Може би сме малко по-напред, отколкото някои други страни в Европа и точно за това много внимателно разглеждаме какво се случва в Европа. Аз трябва да осъществя тази връзка между националното равнище и европейските подходи и точно по тази причина се намирам днес сред вас. Трябва също така да развия отношения между частния сектор във Франция и частния сектор в други европейски страни, както и публичните власти, в Франция и в Европа. Така че виждате, много е широко обхвата на моята дейност. Днес целта ми не е, разбира се, да ви представя пълната визия на Франция в областта на промишлената политика, защото това би било прекалено дълго, но искам да се съсредоточа върху 3 или 4 точки, които е, ни изглеждат е, съществени. Първо, естествено, промишлената политика в Европа трябва да бъде интегрирана и да стане приоритет за Европейския съюз за следващите 10 години. Такова е, е желанието на Европа, това е волята в Европа и сега вече това трябва да се конкретизира и да стане ефективно. Интегрираната промишлена политика е една от седемте инициативи, от стратегията Европа 2020, но въпреки потвърждаването на този приоритет, знаеме много добре, че съществуват все още политици в Европа, които не са напълно убедени в основателността на тази амбиция. И ще трябва всички да работим заедно, за да ги убедим. Защо трябва да разполагаме с такава интегрирана промишлена а, стратегия? Първата причина – вие го знаете и нашите индустриалци го знаят много добре, защото го преживяват всеки ден, защото не можем да се задоволим с това ние да сме обект на последствията от глобализацията. Ние трябва да реагираме, ние трябва да влияем върху тази глобализация, върху начините по който тази глобализация действа. И единствено европейското равнище може да позволи това. Търговската политика е една от е, изключителните компетенции на Европейския съюз, защото всички наши държави са предоставили е, тези правомощия на европейското равнище и съответно нашите економики от търговска гледна точка зависят от многостранните или двустранни споразумения, които се договарят от Европейската комисия. Няма нужда да ви обяснявам колко е важен този момент, за да се оправдае една европейска промишлена политика. Второ, средата на европейските предприятия е европейска, бих казал все по-европейска. Това е вярно за много от е, нормите, нормите свързани с околната среда, това стана ясно по време на последните години, но също така и всички правила, свързани с конкурентоспособността и разпоредбите за вътрешния пазар, най-общо казано. Тези правомощия също са европейски в по-голямата си част и съответно трябва да бъдат проследявани много отблизо в рамките на една промишлена политика. Така че за много от предприятията първия пазар е европейския пазар. Това е вярно особено за малките и средните предприятия, които именно в Европа се учат, именно се търкат в а, друг пазар, освен техния национален пазар. Трябва да направим всичко възможно те наистина а, да научат много от а, това излизане навън, за да могат след това да излязат и на международния пазар. Освен това, а, Говори се много често за нещо, но, но трябва да се направи нещо в областта на способността навън. Във връзка с обменните курсове на валутата, общата ни валута действително придава определени отговорности на европейско равнище и динамиката на умения курс може за няколко месеца просто да унищожи всички усилия в конкурентоспособността които са направени. Знаеме много добре такива случаи. И освен това, европейската промишленост, мисля, че няма нужда да го припомням, представлява 34 милиона работни места. Така че е ясно, че трябва да ги запазим и за целта ни трябва такава интегрирана европейска промишлена политика. Второто послание, което искам да отправя към вас, е следното. Ние приветстваме факта, че комисията направи такова съобщение. Считаме, че това е първа стъпка и считаме обаче, че трябва да се направи още много, за да се подобри това съобщение и да се опитаме цялата тази комуникация да бъде захранена много по-богато, за да се насочим към една интегрирана промишлена политика – за целта трябва да мобилизираме и другите стратегически инициативи. Вие казахте, господин докладчик, за новаторството и сте напълно прав. Това е изключително важно. Но трябва да говорим и за вътрешния пазар, трябва да говорим и за търговията в полза на промишлената конкурентоспособност. Това означава в частност, че ние не можем да се задоволим с това, да разглеждаме промишлената политика само чрез е, компетенциите на вашата комисия и само в нейните рамки, но трябва да има хоризонтален напречен подход към този въпрос, ако искаме наистина да имаме е, конкурентно способна промишленост. Не можем да пренебрегваме изключително важните аспекти, които зависят и от други генерални дирекции в комисията и изобщо в Европейския съюз, отколкото е, не, не само тази генерална дирекция, с която вие обичайно работите трябва да се е, приложи е, отраслов подход за изграждането на тази политика. Това мисля, че не се казва достатъчно силно в доклада на комисията. В съобщението на комисията поправя се оратора. Трябва наистина да се намерят онези мерки, които ще позволят да се насърчи резултатността, е, от личните резултати в голям брой от промишлените отрасли. И накрая трябва да се добави, че в сегашното си състояние на това съобщение, очевидно, то е, все още не предлага достатъчно конкретни мерки. Вие във вашия доклад сте направили доста е, усилия в тази посока, но има още какво да се добави и не можем да се задоволим с това просто да е, с думи да отправим призив за други инициативи, а трябва по-скоро да имаме много по- глобален подход, ако искаме да осигурим последователността и ефективността на, на целия отрасъл. Затова подходът е недостатъчен. Комисията наистина предлага някои специфични мерки, по отделни отрасли, но ни се струва, че трябва да имаме истински стратегически размисъл относно идентификацията на приоритетните отрасли, които не биха могли, бихме забъркали ако го решим, не биха могли да бъдат само а, бъд, отраслите на бъдещето. Естествено, че те са съществени, но те представляват само една много малка част днес от а, промишления промишленото цяло, промишления корпус на Европа. Очевидно, че ние трябва да продължим да подпомагаме и старите отрасли. И не защото те са стари, те са а, обект на забрава. Аз идвам именно от механиката и трябва да ви кажа, че а, в, машино, в машиното инженерство в Европа машиностроеното в Европа има още много бъдеще и няма никаква причина в този отрасъл ние да не предвидим приоритетни мерки, за да, се, е, за да продължи да се развива този отрасъл. Третото ми послание. Вътрешните политики в Европа трябва да благоприятстват конкурентоспособността на нашата промишленост. Това е ядрото всичко трябва наистина да е насочено към способност, разбира се, като спазваме известни условия, които вие много добре познавате. Няма да се връщам на тях, много често сме ги обсъждали в този парламент. Но сме длъжни наистина да го благоприятстваме и да насърчаваме способността, защото сме изправени пред конкуренти с много е, сериозни предимства пред нас, именно заради условията да те са с предимство пред световния пазар. Конкурентността трябва да бъде е, предимство на международния пазар, а не да бъде във вреда. Това е много важно и мога да кажа, че до сега не сме работили непременно се в тази посока. В текста на комисията би било добре да се посочат препоръки в тази посока. Отчитаме държавната политика на много трети страни, които практикуват е, държавни помощи на промишлените отрасли. И това е нещо, което наистина изкривява конкуренцията. И с този проблем ние днес не, не, мож, не се справяме нормално. Освен това трябва да се задълбочи вътрешния пазар, така както се предлага от господин Бърние, но тези мерки не трябва да са във вреда на конкурентоспособността на предприятията. Точно за това мога да кажа, че предложенията на комисията да се подобрят оценките на въздействието, за да се провери липсата на недостатъци вследствие на регулиращите, на нормативната уредба, са много положителни. Освен това, нормите за околната среда също могат да нанесат вреда на конкурентоспособността. Това не означава, че ние не трябва да ги предприемаме, но въпросът е как ще провеждаме тези мерки и какъв вид законодателство ще възприемем в този аспект. Много е важно да се каже, че в съобщението от 27 октомври изобщо не се говори за въглерода. Това мисля, че тук има един огромен пропуск в съобщението и този пропуск ще трябва да бъде попълнен. А що се отнася до изобретенията и до новаторството, това е тема, предмет на специфично съобщение наскоро. Няма да говоря за това, защото не разполагам достатъчно време, но очевидно е, че това също е сериозно предизвикателство, залог за успех – за 20 години разходите за развойна дейност се отвои, броя на китайските патенти се умножи по 5 през последните години. Така че ние наистина сме изправени пред много сериозно предизвикателство. Впрочем, по този повод мисля, че създаването на един европейски пазар на патентите би било добро решение и трябва да се въведе доста бързо. Що се отнася до клъстерите? Клъстерите, които представляват едни сериозни насърчителни мерки за, за европейската промишленост, заслужават е, е не само стратегически мерки до около 2011 година, но заслужават мерки за сътрудничество и е, координация между европейските клъстъри. По същия начин другото предизвикателство е достъп до финансиране. Съществуват вече такива средства, инструменти. Комисията е направила определени предложения. Франция би искала в частност да подчертае факта, че трябва в Европа да съставим е, финансов фонд, който да бъде рисков, а не непременно е, инвестиционен. Защото именно е, рисковите капитали изискват по-сериозно включване на обществените власти. И накрая, равновесието в отношенията и реципрочността трябва да станат приоритет в политиката на Европейския съюз. Става въпрос за търговската политика. Новите страни, които се появяват на международните пазари, разчитат на растеж именно обаче възосновата на дискриминация и на базата на тарифни политики. Ние добре познаваме това явление, комуникацията, съобщението на комисията също го посочва, но освен, че се идентифицира това явление, трябва да има и предложения, реални стъпки и конкретни предложения. А това все още не е направено. И дори ако има някакви предложения днес, те остават недостатъчно оперативни. Това е изключително важно. Също и зависи изключително от отговорността на Европейския съюз. И накрая, предложенията би трябвало да бъдат отчетени заедно с дефиницията на стратегическите интереси на Европейския съюз, преди да се предвижат нови стратегически партньорства. Нека да не останем в ситуацията, която беше валидна за преди 10 години. Нещата се промениха в нашите нови отношения с другите страни, с които смятаме да развиваме търговски връзки. Трябва много добре да знаем точно какво искаме и да отчетем действително новата ситуация. И приключвам. Трябва да подобрим средствата ни за търговска защита, за да бъдат тези средства по-ефективни трябва да имаме по-добра комуникация по посока на предприятията, за да могат действително по-добре е, да овладяват всички инструменти и трябва да можем също така да въведем нови системи за гласуване и да сезираме Световната търговска организация, когато това е необходимо. Това е, господин докладчик, е, е, накратко какви бяха нашите послания от името на Франция. Естествено, можете да разчитате на Франция и на подкрепата на Франция в изграждането на тази политика, за да можем наистина да напреднем към една такава промишлена политика, от която наистина имаме нужда. Благодаря ви. Благодаря ви. Вие поставихте искането за уточняване е, и може би е, за по-категорично изразяване на някои от нашите е, искания, така че това може да бъде подкрепено. Аз лично го подкрепям. Нека сега да преминем към информацията на представителя на един специалист в своята област от една от новите държави членки. Позволете ми да дам думата на професор Михай Манолио, който е председател на Съюза на румънските предприемачи. Благодаря ви, господин председател. За мен е голяма чест и радост да участвам в е, този семинар. Много от вас най-вероятно се питат е, защо аз съм тук, защо участвам в това заседание. Аз съм европейски гражданин, аз съм от Румъния, аз съм инженер по професия. И да, е, мога да кажа, че съм участвала в е, изграждането на социализма в моята страна и е, същевременно, така да се каже, съм отчасти виновен за някои от щетите, които нанесохме в рамките на това изграждане на социализма върху економиката има предвид и върху хората. Сега с моята работа се опитвам да поправя някои от тези грешки. Ще ви запозная с нашите виждания и с моите виждания във връзка с един нов модел, който е белязан така, от научния детерминизъм. Нищо чудно. Освен това, Става дума и за е, свободното така, изявление и е, Сантьяго Лакала. Е, вчера в Лиеш е, прекарах няколко часа. Бях шокиран от е, някои неща, независимо от това, че е, същевременно бях възхитен от прекрасната гара, на която се озовах. Една чудесна метална конструкция, много модерна. Аз е, самият съм радетел за европейска економика, но същевременно си давам сметка, че се намираме на кръстопът. Много често си казваме, да, много от нещата, които са постигнати в Европа, ни харесват. Ние бихме желали да се идентифицираме с тази економика и същевременно независимо от стремежа ни да се обединим с всички останали в Европа, си даваме сметка, че в други континенти, е, в Азия, например в Индия, в Китай се произвеждане е по-лошо, отколкото в Европа. И същевременно е, прогресът и напредъкът е, се съпровождат с безработица, с нарастващ процент на безработица. И когато говорим за всичко това, така си спомням за старата игра между котката и мишката. И както ви казах в началото, аз участвах в този много рисков експеримент, наречен индустриализация – принудителна индустриализация на нашата економика, същевременно този исторически опит на събран в продължение на 20-30 години в условията на плановата економика, на задължителната мащабна индустриализация, един опит, е, е, който бе белязан от множество грешки, допуснати в, е, не само в економиката на моята страна по това време, но изобщо в този район на Европа. Тези грешки ни дават възможност сега да се опитаме да избегнем именно някои от рисковете, някои от опасностите, за които говориха вече е, колегите преди мен. Не бива да загубваме контрола и погледа върху нещата. Е, естествено, когато говорим за контрол, имам предвид е, най-вече е, това, че трябва да оставим сенчестата економика зад гърба си. Стана дума за годишни планове или петилетки, както ги наричахме на времето. Да, сменихме терминологията, но в момента отново мислим за дългосрочно планиране. Във всеки случай трябва да мислим най-вече за това на каква информация, на какви данни се основава това дългосрочно планиране в момента. В никакъв случай не бива да допускаме грешката да боравим с несигурни данни. И така, нещата се промениха. Междувременно вече живеем в ново време, в условията на пазарната економика, макар че все още не сме дефинирали съвсем точно пазарната економика. И всички тези процеси, които наблюдаваме и които за съжаление доведоха до неимоверно нарастване на безработицата, до западане на определени сектори, не само на промишлеността, но и на услугите, така че в някои зони на Европа настъпи економически хаос. И именно в условията на този економически хаос решихме, че трябва да насърчаваме капитала. Капиталът възниква много често е, на основата на една погрешна база. И за съжаление продължаваме да наблюдаваме едно такова явление. Е, наблюдаваме канибализъм, бюрократичните процеси, включително и в Брюксел, водят до лошо управление и до загуби. Ще формулирам няколко идеи или по-скоро въпроси към аудиторията. Да се надяваме, че ще получим и отговор на тези идеи. Какво ще направим? Отново стигам до Калетрава. Как ще, да, как ще защитим, как ще запазим иновативните сили на Европа? Необходима ни е интелигентна политика за индустриализиране. Необходима ни е интелигентна стандартизация. Необходимо ни е, е Необходими са ни ресурси, резерви. Необходима ни е една нова политика по отношение на запазване на материалите, на ресурсите. И в някои случаи, както ни учи историческият опит на Европа. В определени моменти ние губим в резултат на една засилена политика на индустриализация, на принудителна индустриализация. Но нека сега не се опитваме, така да се каже, да правим резки промени и да минаваме от бокса към балета направо. Е, аз представлявам предприемачите, предприятията, но независимо от всичко смятам, че диалогът е изключително важен, защото разумна индустриализация може да се получи единствено в рамките на социалния диалог. В рамките на социалния диалог извън границите на националните държави на европейско равнище ние ще можем да се получим и да се обогатим взаимно, разменяйки информация и опит, включително и за грешките, които сме допуснали всички тези елементи, за които говоря, са включени в е, материала, който ви е раздаден. Аз се застъпвам за европейската индустриализация. Аз съм радетел на тази идея, но много се надявам, че няма да допуснем старите грешки. Успехът, напредъкът е, преминава през индустриализацията. И всичко това, което не можем да постигнем в момента, може да бъде заместено именно от е, една разумна индустриализация. Благодаря ви. Ето, чухме и представителя на една нова държава член, е, която така да се каже, ни предупреждава е, да подхождаме е, разумно, адекватно към проблемите. Нека сега да дадем думата на Райна Крисхама, който представлява така наречения екоинститут. Е, в Германия екоинститутът е много известен. Наскоро той получи и една награда за екологична политика Наградата е европейска. И е, аз много се надявам, че господин Райна Грис Хамер ще обогати нашата дискусия. Благодаря за встъпителните думи, господин председател, уважаеми колеги депутати. Новото съобщение на комисията съдържа много интересни мисли относно подхода, съдържа много интересни отделни елементи. А, искам да подчертая най-вече интегрирането на различните политически аспекти. А, ние ще се концентрираме върху това да коментираме това съобщение и да дадем ня... нашите идеи. Защо документа се нарича интегрирана промишлена политика, а не устойчива а, трансформационна политика? Това е а, стария мним конфликт между конкурентоспособността и устойчивостта. Въпросът тук е а, къде точно са разположени конфликтите и точно това липсва в този документ и в неговото осъществяване. Липсва ясния анализ а, на това в кои аспекти точно си противоречат конкурентоспособността и устойчивостта. Съществува такова противоречие и трябва да се назове точно къде се намира то. Трябва също така да се каже къде е в досегашната промишлена политика а, са липсвали елементите на устойчивост. Мисля, че трябва да бъде и, и ясно посочено кои са а, онези, които печелят и онези, които губят от дадена промишлена политика. Не бива да бъркаме въпроса с а, въпроса за традиционната и новата промишленост. А, някои е, традиционни промишлени отрасли е, продължават да се развиват в много региони, без да се променят особено много, въпреки че и на тях ще им се наложи. Е, въпреки това обаче трябва да посочим къде са разположени губещите индустрии и какви са техните възможности за промяна. господин Ланге преди малко каза, че е, е необходимо по-ясно да се посочат какви са целите и съответно да се наблюдава изпълнението на целите. Добра е и идеята от самото начало да се създаде работна група, която целенасочено да подкрепя това наблюдение, този мониторинг. В е, документа на комисията се засягат много различни аспекти по един добър начин. Липсва обаче, според нас, описание на цялостната система, на цялостното взаимодействие между а, отделните елементи от рамковите условия, които са необходими за това една промишленост да бъде успешна. Ще ви дам един практически пример. Виждате зад мен е този екран, на който се прожектира моята презентация. Технологията е много добра, но най-вероятно една част от вас, тези, които седят на задните редове, не могат да, да четат, тъй като екранът е твърде малък. Това е типичен пример за това как може да се представи и да започне да се използва дадена технология, която обаче не е съобразена с важни рамкови условия. Добрата промишлена политика, следователно, се нуждае от е, добри е, условия в е, националната държава. Освен това се нуждае и от други елементи, например от подкрепа на иновациите. мисля, че трябва да разбираме промишлената политика като една системна иновация, тя трябва да включва а, а, рамковите условия, инфраструктурата, пазарите, разработката на нови технологии и а, продукти, а, поведението на потребителите. Важно е, е промишлената политика на Европейския съюз и на страните членки да имат ясна стратегия и да разработят пътна карта с ясни цели до 2020 и след това до 2050 година. Е, трябва да подчертаем още, че всичко това трябва да се случи на различни нива. От една страна на макроравнище, което добре е направено в документа, трябва да се обърнем и към браншовото равнище. Този въпрос е само бегло засегнат в документа на комисията. Това е проекто документ все пак, но е важно браншовото равнище също да стане част от документа. Т.е. трябва да е ясно какви са изискванията към отделните сектори. И какви са а, изискванията, които са общи за всички сектори? В документа изцяло липсва този аспект. А, трябва да бъде засегнато и така нареченото микроравнище, т.е. потребителите. Искам да дам още един е, пример е, за рамковите условия. В Германия, в един малък университетски град, Марбург, в момента провеждаме интересен дебат. Там Общински съвет е, взе решение една публична сграда да бъде снабдена с соларна инсталация за отопление. Разгоря се голяма дискусия експертите казаха, че това е една от най-простите, най един от най-простите и най-ефтините начини за пестене на енергия. Въпреки това в дискусията обаче някой каза, че ако задължим неща, ще стигнем до една екологична диктатура. Това не е екологична диктатура, това е индустриална политика, защото това е полезно както за потребителите, така и за околната среда, така и за економиката. С това искам да кажа, че просто трябва усилено да се обсъждат всякакви рамкови условия от такова естество. Искам да изтъкна и още няколко аспекта, а, а именно различните равнища на иновация – Вече казахме, че е важно достатъчно ясно да бъдат формулирани целите до 2020 година и обърнете внимание на това трябва да бъдат формулираме единствено целите и по това ще се различаваме от плановата а, економика. Трябва да се формулират целите, е, но да не се планира пътя по който ще се а, е, стигне до тях, защото все пак да имаме цели е важно. А, второ, относно пазарните условия. Много сме изненадане, че в документа на комисията изобщо не се говори за търсенето. Промишлената политика не касае само предлагането. Промишлената политика се нуждае от това да познава търсенето. А не а, обмис... не е мислено също така и за устройството на отделните държави. Може би някой от вас ще си каже, че това няма нищо общо с промишлеността, но устройството на една държава упражнява изключително голямо влияние върху търсенето и пазара. И е изключително погрешно този аспект да не бъде засегнат. Когато говорим за рамковите условия в държавата, искам да кажа, че трябва да се концентрираме най-вече върху законодателството, което е, колкото е възможно по-бързо да създаде пазари, за да, защото а, промишлената политика и политиката по отношение на иновациите а, могат най-лесно и бързо да се изпробват на националния пазар и да се види дали те са успешни. Това трябва да се направи преди да се започне работа а, на чуждестранните пазари. Четвърто, а, за технологията също има нужда от а, ясни цели – Малко съм разочарован, че в документа на комисията се говори за ключовите технологии, а екологичните технологии се споменават само между другото. Искам също така да подчертая, че за успеха на промишлената политика е много важно е, не само да се съкрати времето за достигане до пазара, защото това е, е, е класически упрек към европейската промишленост, а именно, че европейската промишленост е много добра по отношение на патентите, но времето, през което даден продукт достига до пазара в сравнение с Япония и Китай е твърде дълго сега, 10 години по-късно, имаме един друг, доста по-сериозен проблем а, а именно, че новите високотехнологични продукти не достигат до потребители. А, имаме а, много ефективни, малко енергоемки продукти, които изобщо не достигат до потребителя и е, за промишлеността всъщност това представлява голяма пречка, че се разработват неща, които изобщо не се търсят, с което стигаме до следващата точка, а именно, че ако желаем да продаваме нови е, продукти, устойчиви продукти, трябва да а, а, инвестираме в а, презентиране и налагане на пазара, което не може да стане както до сега с малки бюджети и национални кампании, а трябва да се предвиди по-голям бюджет, трябва да се предвидят кампании в европейски е, мащаб. Такива кампании трябва да се предвидят за е, топ европейски продукти. Ще завърша твоето изказване с няколко думи за инфраструктурата Ако видите какви, ако разгледате планираните промени за следващите 10 години, ще видите, че имаме нова стратегия за производство на енергия, имаме нова стратегия за автомобилната промишленост, т.е залагаме повече на електромобилите. По нов начин ще изглеждат и ще се строят сградите и така нататък. Тези промени в инфраструктурата в момента стартират и в много страни членки има масирани протести между тези промени в инфраструктурата. Тези, това са протести, които ще забавят споменатите промени с няколко години или, или с няколко десетилетия. Ако Европейския съюз не успее да намери нов подход, с който да предотврати това, е, европейската промишлена политика ще бъде обречена на провал. Важно за мен е също така да кажа, че тук не става дума за класическите екоактивисти. А ако погледнете кои са активистите на така наречените граждански е, инициативи, също построяването на нов железопътен коловоз и така нататък, ще видите, че това са бивши предприемачи, прокурори, сътрудници на маркетингови е, агенции, т.е. хората са съвсем е, различни. Сега ще ви посоча един много екстремен пример – Планира се а, е, а, е, разширяване на европейската железопътна мрежа. Е, швейцарците планират нов а, тунел, а разширяването на отсечката по Рейн ще се забави с няколко години, въпреки че е ясно, че а, движението на стоки по а, железен път ще се увеличи с около 100%. И с това ще приключа. Благодаря. Благодаря ви. Да, модерната промишлена политика до голяма степен зависи от е, степента на готовност на хората да я подкрепят. А сега ще изслушаме и социалните партньори. Това са последните докладчици е, в рамките на нашето изслушване, които ще представят е, и работодателите, и работещите. Радвам се да поздравя представителя на една от най-големите е, синдикални федерации, профсъюзни федерации в Европа. Давам думата на госпожа Картон Данинг. Благодаря ви. Добър ден на всички. Първо искам да благодаря на комисията за това, че покани Федерацията на европейските металоработници да представи становището си по европейската промишлена политика, а не само по становището на вашата комисия. Първо искам да кажа от името на ЕМФ, на Федерацията на европейските металоработници, но също така и от промишлените федерации, от е, минния отрасъл, от енергийния отрасъл, от текстилния отрасъл също и други отрасли, защото ние дискутирахме заедно и преди публикуването на съобщението представихме становище именно на тези работници по отношение на тази европейска програма за нова европейска промишлена политика. За нас нещата стоят последния начин. Европа трябва да запази амбициите си. Економическата криза показа колко е, е важно да имаш е, гъста промишленост в Европа. Идеята, спореди която економиката почива само на обслужването, е погрешна. Трябва уравновесена економика между промишлеността и услугите. Чухме много хубави думи до сега, но ние очакваме конкретни предложения след хубавите думи. Промишлената политика в Европа трябва наистина да насърчи промени за преобразуване на европейската економика – Бихме искали економиката да е ефективна от гледна точка на ресурсите, на енергийните източници, искаме да е устойчива, но това трябва да стане приемливо от социална гледна точка. Това ще изиска финансови и е, регламентиращи средства. Не можем да оставим всичко на пазара. Ще трябва някаква обществена намеса, държавна намеса и ще трябват ясни инвестиции от страна на държавите. Възоснова на това ще кажа, че нашата федерация приветства новото съобщение, приветстваме и доклада, защото там се съдържат много интересни предложения, за които ние се борим отдавна. Много е важно Европа да развие сериозна промишленост, но също така тази промишленост да бъде е, многообразна. Трябва да се осигурят е, добри работни места, които да бъдат дългосрочни, да се даде наистина дългосрочна възможност на работниците да работят в Европа. Това именно ще е полезно за европейската економика. Това, което е положително според нас и в двата документа е идеята че промишленото производство ще ни помогне да се справим с новите социални е, изисквания, защото нашето общество застарява, имаме нужда от е, повече здравни грижи, така че ние приветстваме този политически процес, който започва. Разполагаме с отраслова програма, разполагаме и с хоризонтална програма и тази идея за процеси, които да се въвеждат по сектори именно, е положителна и се надяваме, че възоснова на това промишлената политика в Европа ще стане приоритет. Нашата федерация има доста опит. Най-различни технологични платформи, като технологическата платформа за стоманата, различни корабостроителници също са в нашата федерация и отношенията с всички тези различни промишлени е, обекти е, ни позволиха да натрупаме опит. Знаем, че трябва да се отчита целият промишлен корпус с всички промишлени отрасли. Е, Бих казала, че имаме нужда от подход, който да се основава върху цялата верига на доставки и не трябва да се забравя унази верига на доставки, която захранва именно големите промишлени отрасли. За това политиката трябва да бъде интегрирана и една интегрирана политика трябва да доведе до инвестиционна политика в областта на инфраструктурите. Генерална дирекция енергетика също трябва да се произнесе съвсем наскоро по тази идея. Идеята на господин Ланге за, за Task Force също ни се струва много положителна, защото това ще представлява един вид координация на целия подход. Посочих всички положителни и силни моменти в документите, но ние имаме известни изисквания Струва ни се, че има и по-слаби моменти в съобщението. Първо, и вече стана въпрос за това, но прекалено накратко. Промишлената политика трябва да бъде придружена а, с макроекономически мерки. Ако искаме промишлена политика, която да бъде новаторска, която да бъде водеща, не можем да говорим за политика само на национално равнище. Това е непоследователно. Е, е Трябва наистина да има интегриран подход. Целият този дебат за инвестициите е много важен в този аспект. Приветстваме новите идеи, като еврооблигациите, например, за инвестициите в инфраструктурите, но всички мерки за економии сигурно ще доведат до контрапродуктивни е, резултати. И за нас е, е, съществува дилема. Имаме нужда от разумна бюджетна политика, която да бъде насърчена и на национално равнище, и на европейско равнище. Имаме нужда от ясна инвестиционна стратегия. Синдикалното движение в Европа счита, че трябва данък върху финансовите сделки, за да се събере фонд, който да може да се използва за преобразуването на промишлеността и по-общо на европейската економика, за да постигнем един по-устойчив модел. Това е по-широкия аспект, макроекономическия аспект. Амбицията на първо време наистина е да постигнем някакви економии, но според нас инвестициите са изключително важни. Най-слабия момент според нас е следния. Господин Ланги също споменава, ние приветстваме това. Когато говорим за промишлена политика и национално и на европейско равнище и искаме успехи за нея, трябва да кажем, че това не може да стане без силна социална Европа, без силното включване на всички работници в Европа, без участието на а, всяка една брънка от веригата. А, действително, съсредоточаваме се върху устойчивостта, но в крайна сметка в устойчивостта имате околна среда, имате производителност, но имате и социален стълб. И според нас точно това е слабия момент в посочената промишлена политика. Много често се съоточаваме върху разходите, върху цените и се извършва натиск върху трудовите условия и по-специално в грижите, в безопасността на, на труда. Имаме там нужда от инвестиции и имаме нужда от качествена трудова и околна среда, която ще благоприятства труда защото иначе просто ще подкопаем вътрешното търсене, ако наистина проявяваме такъв силен натиск върху заплащането. Това сигурно също е слаб момент на политиките, които до сега са провеждани на европейско равнище. Връщам се върху тази необходимост да се направи връзка с обществените поръчки и с инвестициите в бъдещи продукти трябва социално измерение в промишлената политика, за да се осигури наистина едно социално развитие и за да можем да се справим с економическата и финансова криза. Трябва да може да се управлява промяната. Приветстваме обявяването на нови консултации с социалните партньори, именно по рамковите условия за управляването на промените. Имаме нужда също така от политика за обучение. Трябва да се гарантира правото на обучение и правото на е, промяна в професионалните кариери. Това е изключително важно, за да попълним пропуска. Е, или по-скоро недостатъците на, на трудовия пазар, който наистина търси работна ръка в някои отрасли. Имаме нужда от активна политика на заетост, засягаща всички видове работници, независимо на какъв трудов договор са те. Имаме нужда повече от е, социални осигуровки, по-устойчиви социални осигуровки. Изобщо социалните измерения трябва да се засилят. Не е достатъчно да само да проявиме някаква гъвкавост в социалната сфера за да се справим с кризата в Европа. Европейския пазар представлява сериозна възможност за насърчаването на нови услуги, на нови продукти, но съществува дисбаланс на вътрешния пазар. И ако подкопаем социалните права, това ще ограничи възможността за устойчив растеж в Европейския съюз. Работниците в металургията се противопоставят на опитите на някои предприятия, които искат да се възползват от глобализацията, за да преструктурират предприятията и да да внесат конфликти между работници от една област на работници от друга област, за да постигнат крайна сметка по-ефтина работна ръка. Мисля, че интегрираната промишлена политика в Европа не представлява само политика в, на предприятия, които се конкурират, а представлява политика на а, държавите. И ми се струва, че регионалната политика също е ключова именно в областта на промишлеността. Работниците трябва да могат да участват в взимането на решения на всички равнища и на европейско равнище, чрез участие в платформите, именно технологическата платформа, например, или на отраслово равнище, както и на равнище предприятия. Участието на работниците е изключително важно. И социалния диалог също. Много се зарадвах, когато чух, че румънския колега говори за това. Социалният диалог не трябва просто да преминава, да потича в момент на, на, на криза. Това трябва да бъде е, истинска система. В момента на преструктуриране трябва да цари доверие между работодател и работещ, за да може наистина преструктурирането да стане приемливо от социална гледна точка. Трябва също така да е, видим по какъв начин се извършват сливанията и е, е закупуванията на предприятие, също с включване на работниците. Така че основното послание от моя страна е следното социалните измерения на промишлената политика са прекалено слаби в момента, за да можем да отговорим на изискванията. Ако искаме наистина да преобразуваме економиката и европейската промишленост с цел устойчивост. Още няколко думи по конкретни въпроси за политиката в областта на е, енергетиката. Следим много отблизо всичко това, защото тази политика има пряко влияние върху е, промишлеността. Тъй като енергията поскъпва, се намаляват инвестициите в инфраструктурите и това ще бъде едно съществено предизвикателство за в бъдещето на конкретна мярка – заедно с останалите европейски синдикати, ние бихме искали да има а, общ а, енергиен компетентен орган, който да регулира енергетиката, да регулира управляващите фактори, ръководствата на енергийните предприятия и работещите и социалните партньори и всичко това да се впише в европейска пътна карта. А що се отнася до суровините, очакваме предложенията на комисията. В тази област една от е, слабите точки, за която не се споменава в момента в различните документи, е именно спекулирането на хранителния пазар с храните. Суровините. Все още не сме анализирали достатъчно добре този проблем. Много други аспекти бяха посочени, няма да ги повтарям, но ние бихме искали да има по-широка дефиниция за политиката за иновации. Бихме искали в това определение да се включи участието на работниците. И мислим, че нови отговорности трябва да бъдат предоставени на новия институт по технологиите и иновациите и трябва да се работи съвместно с социалните партньори. Що се отнася до техническите иновации, целта от 3% остава цел, която за нас е много важна и се надяваме, че и други политики ще бъдат приложени, за да се подобри капацитета на по-слабо развитите региони да експлуатират напълно промишления потенциал на новите държави членки. Според нас това е ключов момент. И накрая, относно преобразуването на промишлените отрасли. Приветстваме, че се тръгва по посока посоката на по-добро предварително прилагане на планове, свързани с нови технологии. Считаме, че необходимите технологии за нови форма на мобилност, за рециклиране, всичко това играе съществена роля за намаляването на цените на енергията. Но новите технологии не биха могли да съществуват без участието на традиционната промишленост. Новите технологии не са независими от е, съществуващата промишленост. Така че е много важно промишлената политика да отчита структурните промени във всички отрасли и всички тези промени да бъдат придружени с адекватни социални мерки. Включително в областта на аутсорсинга, за да се избегне конкурентност между държавите и регионите. Трябва да се отчита цялата верига на различни стойности. Тази верига съществува вече на европейско равнище. Национално равнище е, те, такива вериги вече няма. Ние се надяваме, че ще изиграем роля в този процес. И ако говорим за вътрешната ни програма, бих казала, че е, бихме искали тази програма да бъде възприета а, на европейско равнище и да бъде видима, трябва политиката на Европа да бъде а, видима а, и на световно равнище в областта на инвестиционните политики, в областта на поведението на предприятията, в областта на, на трудовите условия, в областта на продоволствените вериги, на веригите на доставки. И всичко това, разбира се, придружено с много силни анализи на, а, и оценки на въздействието. Мисля, че по този начин представих основните а, е, мнения на нашата федерация и се надяваме, че ще участваме за бъдеще в дебата по тази европейска промишлена политика. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви включително и за предложението да играем една по-активна роля, а също и за настояването да оточним и така малко да дадем острота на нашата позиция. И така, стигаме и до последния е, ни гостенин. Е, днес до господин Фан Слотен, е, който представлява един много важен съюз СЕФИК. Това е обединението на е, предприятията от химическата промишленост. Химическата промишленост е ключова промишленост за европейската економика. Така че радваме се, господин Ван Слотен, че ще чуем сега вас. Имате думата. Уважаеми госпожи и господа депутати, позволете ми и аз да благодаря за поканата да представя позицията на химическата промишленост днес пред вас. Ние имаме е, оборот от 450 е, милиарда, е, същевременно е, милион и 200 хиляди е, души работят в химическата промишленост и произвеждаме е, огромно количество е, химикали. Така че, както знаете, световната криза засегна всички отрасли, включително и химическата промишленост. Постепенно се връщаме към нормалното състояние, но трудно ще постигнем нивото от годините преди кризата. Важно е във всеки случай да запазим конкурентноспособността на европейската химическа промишленост. Данните показват, че ние е, сравнително добре се развиваме, макар че е, междувременно вече и други региони започват да достигат равнището на нашата е, конкурентоспособност, най-вече Азия. Конкуренцията, конкуренцията, включително и в инвестиционната сфера, е много силно изразена. Нашата водеща роля се поставя под въпрос е, от конкурентите и същевременно ние се намираме в състояние на регулаторен натиск, на регулаторно напрежение имам предвид РИЧ, имам предвид директивата за емисиите и така нататък. Естествено, че ние сме изпълнени с добри намерения и бихме желали да прилагаме на всички тези директиви и регламенти, но би трябвало да знаете какво означава това за едно химическо предприятие. Особено за тези, които не са е, много големи играчи на пазара на химическата промишленост. Достъпът до финансиране е затруднен. Същевременно ние би трябвало да развиваме възобновяеми вещества, екологично, екологосъобразни продукти. А всичко това оскъпява продукцията и изисква допълнителни усилия. Комисията в своето съобщение посочва колко важна е ролята на промишлеността. Същото се казва и в доклада на господин Ланге. Подчертава се и важността на химическата промишленост. Същевременно ние трябва да заложим най-вече на компонентите, които ще доведат е, до по-големи печалби. Е, а за да запазим е, заетостта в Европа, за да създаваме и нови работни места, ще трябва да създаваме изключително важни е, е, нови продукти, да е, залагаме на инвестициите, на иновациите, така че да запазим способността и същевременно да задълбочим, да доразвием устойчивостта. Естествено, че всичко това предполага да заложим най-вече на нашата конкурентноспособност, да се справим с огромните предизвикателства, свързани с е, климатичните промени, с е, е, развитието на нашия промишлен отрасъл и в останалите части на света където се появяват все по-големи и по-сериозни конкуренти. В никакъв случай не бива да а, губим кораж. Трябва да създадем подходящата, адекватната рамка, за да можем да отговорим на тези големи предизвикателства и да постигнем така желаната висока степен на конкурентоспособност. Нашата а, промишленост е свързана естествено и с всичко това, което се прави в политиката за транспорта, за околна среда и така нататък, а също и за енергетика. Господин Ланге спомена една голяма част от тези неща и тази взаимно свързаност между отделните сектори. Естествено, изследванията, иновациите са много важни. Не бива е, да объркваме нещата и да смесваме старите вече е, съществуващите кластери с новите, които очакваме да бъдат създадени и да се наложат. Е, чрез нови материали, чрез нови продукти ние ще създадем основата за едно по-добро бъдеще не само за нас самите, но и за нашите клиенти, за потребителите, за гражданите. С други думи, можем да кажем, че химическата промишленост е основата на промишлеността в Европа. Всичко онова, което се предприема като законодателство, като нови стъпки в нормативната уредба, ще бъде осъществено от химическата промишленост, но естествено ни е необходимо и подкрепа от страна на компетентните органи и организации. Надяваме се, че комисията ще продължи да ни подкрепя. Смятаме, че е, съобщението на комисията съдържа много положителни елементи, които ще е, доведат е, до едно по-добро развитие не само в химическата промишленост, но и в други важни сектори, които са свързани с промишлеността, имам предвид, да кажем, е, строителството на сгради, е, ние е, също участваме, така да се каже, в развитието на този сектор, предлагайки и доставяйки съответните материали, съответните нови продукти. Всичко това би трябвало да бъде формулирано съвсем ясно. Ние предлагаме решения и отговор на големите предизвикателства, но същевременно бихме желали да играем една водеща роля по отношение на цялата е, промишлена е, верига. А това означава, че е, трябва да залагаме на партньорството, на конкретните партньорства, на конкретното сътрудничество в сферата на иновациите. Междувременно вече имахме възможност да констатираме някои потребности, особено по отношение на плановете за действие, които трябва да бъдат актуализирани по отношение на обучението, на квалификацията, на цялостното използване на компетентността и на знанията, на експертното познание в тази област. Така че нещата трябва да се свържат и с развитието в академичната сфера. Необходими са ни високо квалифицирани работници, служители, които естествено ще допринесат за едно по-високо ниво на иновациите и на конкурентноспособността. Много важен е диалогът с университетите. Европа трябва да подкрепи тази глобална инициатива. Една голяма част от иновациите се свързва с кластерите, с включително и с локалните кластери. Ние сме убедени, че те са особено важни. До този момент е, има само единични примери за използване на локалните кластери. Но в рамките на цялата мрежа от кластери в Европа е, бихме могли да е, поставим акцента върху локалните инициативи в бъдеще и така ще създадем една много по-голяма платформа от европейски кластъри. Всичко това изисква естествено и интелигентно законодателство и оценка на въздействието в правните текстове все още не виждаме една много тясна връзка между новите регламенти и директиви и някои от нормативните актове, действали до момента или действащи в други сфери. Така че в това отношение може би е добре е, да се опираме повече на научни консултации. Необходими са ни естествено и е, много повече форми е, на конкретно международно сътрудничество. Да, тук е, е, останалите колеги споменаха колко важни са суровините Европа се намира в силна зависимост от вноса на суровини, ние би трябвало да преосмислим нашата политика в това отношение и да подбираме много добре източниците и партньорите. Същевременно е, много бдително трябва да следим за всички онези опити за е, протекционизъм по отношение на е, износа и внос. Европейския съюз би трябвало да се обърне с подобни въпроси и да изнесе тези случаи в рамките на Световната търговска организация. Същевременно трябва да развиваме важните от екологично гледна точка елементи в химическата промишленост. Ние знаем също времено, че има и дискриминационни мерки, които подкрепят е, е, определени е, сектори, но за нас е особено важно е, да развиваме е, биологично е, биобазираната економика, биобазираната промишленост е, в е, световен мащаб, така ще постигнем едно по-добро ниво на конкурентно способност. Трябва да следваме цикъла на затворения цикъл на обработка на отпадъците. Имам предвид най-вече рециклирането. Също времено ние много се радваме на това, че някои от нашите инициативи, които са свързани най-вече с намаляване на отпадъците, намират специално място в съобщението на комисията, което ги приветства. На регионално равнище ние би трябвало да внимаваме да създаваме също механизми за защита на търговията. Това е важно естествено и на европейско равнище, но и на национално и регионално и особено важно е да се предотвратят възможностите за блокиране на достъпа до пазара. Има тарифни споразумения с някои от страните в Азия, Латинска Америка, Африка, които поставят европейската химическа промишленост в неблагоприятно положение. Така че особено важно е да се внимава, да се следи за правилната рамка и да се е, следва стратегията по отношение на е, всички тези сектори, които са тясно свързани с химическата промишленост, като опазване на околна среда, е, ресурси, енергетика. Ние приветстваме и продължението на практиката от съобщения и доклади на комисията, както и е, доклада на господин Ланге. За нас е особено важно химическата промишленост е, да продължи да предлага решения за една стратегия, която се базира на по-малко е, Ресурсо МК продукция и залага повече на иновациите. Ние трябва да си дадем сметка, че е, има е, части от е, химическата промишленост в Централна и Източна Европа, като например е, петрохимикалите, производството на динамит, е, които е, изискват особено внимание, които са много важни от гледна точка на способността на химическата промишленост като цяло. Ние сме убедени, че Европа може да разработи една интегрирана политика в областта на химическата промишленост и промишлеността като цяло и че това е верният път, който ще бъдеще. Благодаря ви. Благодаря и на вас, господин Фастанен, за това, че изложихте пред нас позицията на химическата промишленост относно интегрираната индустриална политика на Европейския съюз. А сега, скъпи колежки и колеги, вие сте наред, имате възможност да вземете думата за въпроси и коментари, а накрая аз отново ще дам думата на нашите гости и ще си позволя и аз да резюмирам, да обобщя дискусията. Колежката Гростет има думата. Благодаря, господин председател, и благодаря на всички оратори за техните изказвания. Те добре показаха колко ни е необходимо да имаме същинска амбиция за европейска промишлена политика. Това, от което аз се опасявам, е да не останем само на думи и да не успеем да преодолеем бариерата а, към извършване на конкретни дейности. Това, което трябва да направим, е следното. Нашата промишлена политика да не свърши там, където свърши Лисабонската стратегия и да не остане само заявление на добри пожелания за промишлена политика за Европа в рамките на Европа 2020 и да остане само наистина добри пожелания. Ние сме тук, за да работим конкретно. Така че много благодаря за всички забележки и предложения, които ни бяха направени от ораторите. Имам няколко въпроса и няколко коментара. Първо, как ще финансираме тази европейска промишлена политика? Защото ако искаме всички усилия да отидат именно посока на промишлеността. Държим явно на това. Сигурно ще трябва да навлезем и в подробностите на финансирането, но трябва да си, запаз... да си зададем въпроса за европейските фондове. Говорихме за а, рисков капитал. Трябва да определим какво да представлява този европейски фонд за а, рисков капитал. А, какво да правим с Европейския фонд за патентите. Говорихме за европейски пазар на патентите. Много отдавна очакваме европейския патент, но какво очакваме в крайна сметка, за да го постигнем този европейски патент? За да се борим срещу срещу фалшификатите, как да защитим интелектуалната собственост, как да защитим бизнес тайните, засилване на, на Европейската инвестиционна банка. Никой не говори за това. И освен това политики, които да ни позволят известни економии на разходи. Всичко това са въпроси, които не бяха повдигнати. Освен това, всички изказвания засегнаха външната политика на Европейския съюз, естествено. Тук трябва истинска политическа воля, за да може Европейския съюз да говори с един единен глас. Днес виждаме ясно, че Европа не е способна да говори с един глас, особено в тази област. Действително трябва да говорим за достъпа до пазара, но и тук не повдигаме достатъчно ясно въпроса за дефиницията. Какво означава точно реципрочност в економическата сфера? Кое е това реципрочно правило? Кога, какво определяме в това правило за реципрочност, защото всички вие ни казахте за регулирането, за регулиращите мерки, които тежат върху промишлеността с съответните норми за околна среда, с регулирането на социалните условия, естествено. Така че в една такава економика без въглерод, в един момент ще бъдем принудени да си кажем какво ще правим, дали на нашите граници ще отчетат тази наша воля да се, е, да се вземе предвид и въглерода. Освен това, не говорихме и за внесените продукти в Европейския съюз, не говорихме за маркирането на происхода на стоките. Аз ми се струва, че това маркиране е много важен елемент в рамките именно на правилото за реципрочност. И накрая, когато говорим за взаимовръзка между конкурентоспособност и промишленост, според мен тук няма противопоставяне между конкурентоспособна промишленост и устойчива промишленост. Всичко това трябва да бъде тясно свързано, но какви средства ще предоставим на научно-развойната дейност? Ще реформираме ли програмите за научно-развойна дейност? За да бъдем конкурентоспособни, трябва да можем да изнесем европейските си стандарти така че ето това са въпроси, на които трябва да сме способни да отговорим. И извинявайте, ако наистина е, ви кажа нещо, което е прекалено силно, но ще успеем ли да създадем истинска интегрирана промишлена политика в Европа, без да засегнем правилата на а, световната а, организация за търговия. Дали ще имаме смелостта да го направим? Защото крайна сметка е, господин Таяни е, получава упреци за това, че не е навлязъл в подробности, че не е много ясен, че не е много категоричен в съобщението си. Ми да, защото няма обща представа за това какво ще представлява тази обща европейска промишлена политика в Европейската комисия. Все още комисарите не са се споразумели е, между комисари, които се занимават с конкуренцията и онези, които се занимават с запазването на заетостта в промишлените отрасли. Ето това са всички тези въпроси. Готови, сме, готови ли сме да поставим под въпрос правилата на съд. Готови ли сме да поставим под въпрос е, двустранните споразумения с трети страни, които вече не са а, е, развиващи се, а са съвсем развити страни и други, които ще станат съвсем скоро такива? Готови ли сме да поставим под съмнение споро, такива споразумения? Съвсем наскоро видяхме такъв пример. Успяхме да а, е, включим разни препратки и промени в някои партньорски споразумения споразумение. Но знаем много добре, че Европейската комисия не е съгласна. Така че всичко това показва ясно какви трудности са пред нас при създаването на истинска европейска промишлена политика. За точно тук трябва да сме силни, заедно. Първо, за да натежим пред Европейската комисия и пред съвета, за да може най-накрая Европа да говори с един глас, защото ако не сме способни това, просто няма да имаме европейска промишлена политика. Благодаря ви. Ähm, Много благодаря. Благодаря, господин председател. Първо искам да ви поздравя и да ви благодаря за голямата работа, която сте свършили, за да подготвите тези изложения. Благодаря на ораторите за идеите, които изложиха пред нас и с които ние със сигурност ще се съобразим. Имам два въпроса към нашите гости. Ако смятате, ако смятаме, че европейската политика, която а, с възнамеряваме да подкрепим, трябва да има успех, е важен и въпросът е свързан с индустриалната работна сила в Съюза. Мисля, че това е много важен фактор в Европейския съюз. Стигна се до истинска криза в това отношение, вследствие на финансовата криза и вследствие на преструктурирането. Много от квалифицираните работници останаха на, улици, на улицата и това беше истинско разхищение от страна на ключовите промишлени клонове. И този бум на възрастните работници в предпенсионна възраст доведе до там, че броя на квалифицираните работници все повече намалява, включително и в такива водещи отрасли, като самолетостроенето, например. С други думи, по какъв начин можем да подкрепим работниците в промишлеността в Европа? Този въпрос е важен, когато очертаваме рамката на една европейска промишлена политика. Искам да подчертая още следното. От а, американските ни конкуренти знаем, че обвързването между военната и гражданската промишленост дърпа нещата напред. В Европа това обвързване е много по-слабо застъпено, отколкото в Съединените щати. В Съединените щати обичайно така нареченото двойно използване на продуктите, например Боинг е, някои продукти се разработват с държавна субсидия в рамките на военната промишленост и след това се използват и в гражданската. Колежката Тикал има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да ви поздравя за изнесените доклади. Искам да благодаря на ораторите по тази толкова важна тема в промишлената политика трябва, трябва винаги да става дума за енергийната ефективност. Това е основен момент в Европейската програма през следващите години. Казвам го, не за това, защото не можем да създадем работни места и не можем да насърчаваме социалния аспект. Ако Европейския съюз няма ефективна промишлена политика, която да се съобразява с екологичния аспект и гарантира работните места в рамките на работния съюз, ще имаме едно истинско деиндустриализиране, така както наблюдавахме през изминалото години. Тогава производството на редица изделия беше изнесено в държави, в които е значително по-ефтино и при които социалната защита на практика отсъства и поради тази причина работната ръка беше ефтина. Това доведе до там, че е, се получи разрив между иновационната развойна дейност в рамките на Европейския съюз и производството, защото производството беше изнесено в трети страни. Е, за един определен момент е, това водеше до ръст в економиката и увеличаване стоеността на акциите в фирмите, но вътрешната стоеност на фирмите намаляваше тъй като а, те вече не разполагаха с ноу-хау за производството. То вече не беше в Европейския съюз. От една страна фирмите трупаха печалби, От друга страна, Европейският съюз загуби връзката между развойната дейност и производството. Трябва да се насърчава развитието на отраслите, в които Европейския съюз е иновативен и водещ в световен мащаб. Е, имам правит отрасли като автомобилостроенето, производството на инструменти, е, фармацевтичния сектор, химическата промишленост, самолетостроенето, космическите технологии. В тези сектори Европейския съюз продължава да бъде водещ, тъй като е успявал да произвежда и да изнася продукция от тези сектори конкурентоспособността на тези сектори трябва да се запази, други сектори трябва да станат конкурентоспособни и за целта Европейския съюз се нуждае от добра промишлена политика. За целта ние трябва да установим къде за в бъдеще, в кои отрасли ще има нужда от квалифицирана работна ръка и да обучим тези кадри. Тоест ние трябва да видим къде са нашите способности и компетенции. И да се постараем да върнем производството от традиция отрасли обратно в Европейския съюз. И един въпрос имам – кои според вас са ключовите отрасли за Европейския съюз за бъдеще? Къде трябва да се интер... инвестира, за да гарантираме работна ръка за Европейския съюз? И второ, какви мерки трябва да вземе Европейския съюз, за да успее да създаде или да възстанови връзката между изследователската и развойна дейност и производството, защото ние смятаме, че ако тази връзка а, не е на лице, а, не можем да изпробваме нещата на практика в самия Европейския съюз и с течение на времето ще загубим способността си за иновации. Благодаря ли? Благодаря колегата Кофър. Благодаря, господин председател. Искам да започна с едно ключово понятие, а именно това за финансирането на европейската промишленост, защото знаем, че който няма пари, няма какво, не може нищо да направи. Това, което каза господин Грис Хамър ми се стори особено важно. А, а, а именно, че ще трябва да похарчим много публични средства и няма да постигнем ефект, ако не се занимаем с въпроса за търсенето Много благодаря за това, което казахте, защото става дума за големи суми, които могат да се използват за европейската промишлена политика. Второто, което искам да кажа по въпроса за финансирането е следното. А, искам в известен смисъл да ви да отправя едно предупреждение във връзка с обществените финанси. В момента виждаме колко големи са споровете между страните членки относно бъдещето на бюджета на Европейския съюз. И в тази дискусия наблюдаваме не само дребнавост, но и отсъствие на здрав разум. и на, да си представяме някакви големи фондове за насърчаване на фона на тази дискусия не е особено окружаващо. Мисля, че от, политическо, от политическа гледна точка рамковите условия трябва да бъдат създадени така, че да се привлече частен капитал в иновативните отрасли. И за това аз мисля, че много неща зависят е, от това ние да поставим правилните аспекти, е, акценти върху хоризонталните политически аспекти. И трябва да внимаваме да не поставим погрешните акценти и да не, се, да не заложим прекалено много на секторни мерки за насърчаване, които не могат да се осъществят на европейско равнище. Второто, върху което исках да се спра, е, е отношението между, съотношението между конкурентоспособност и е, е, устойчивост. Аз не смятам, че двете понятия непременно си противоречат, но когато говорим, когато казваме, че строгите екологични изисквания са в тежест на европейската промишленост, това противоречие автоматично се появява. Според мен е вярно точно обратното, що се отнася до е, е, обременяването на европейската промишленост с екологични изисквания. Европейската промишленост трябва да благодари на законодателя за всяко едно екологично изискване, защото в тяхната цялост тези изисквания представляват един къмшик, който а, а, подкарва напред иновацията. Ако бяхме оставили производителите само на тяхната добра воля за иновация без екологичните изисквания, те ще да са много по-назад в конкуренцията, отколкото са сега. И благодарение на тези изисквания европейската промишленост ще продължи да бъде иновативна, тъй като иновативността е нещо динамично, тя не е някакво състояние към момента изискванията трябва да се насочат към повишаване на а, енергийната и екологична ефективност. Това а, това са изисквания, които стоят в основата на конкурентно способността. Това исках да добавя към казаното от господин Грис Хамер. Господин Грис аз обаче не разбирам напълно в какъв смисъл вие, вие споменахте губещите индустрии защото а, ориентацията към енергийната и екологична ефективност не е някаква секторна стратегия. Това е една хоризонтална стратегия, която засяга всички сектори и предлага принципно на всички браншове да станат по-конкурентно способни и по-ориентирани към бъдещето и по този начин да излязат от процеса на трансформация. И последната ми забележка – е всъщност положителен коментар към това, което каза господин Грисхамър. Аз принципно смятам, че не бива да пропускаме момента за обсъждането на тази промишлена политика в обществеността. Едно такова, един такъв обществен дебат означава две неща първо разумния анализ на конфликтите, които ни предстоят и правилно се казва, че промишлената политика няма да ни отползва, ако се опитаме да пробием стените с глава и да претърпим успех средства на конфликтите, които отдавна съществуват. И второ, второто е принципния а, принципната позиция на образованието и поведението, защото това е важно за една конкурентоспособна индустрия. Това трябва да стане тема и на обучението и образованието. Благодаря ви, още трима желаящи да се изкажат и ораторите желаят след това да отговорят. Тоест, трябва да бъдем колкото може по-кратки. Госпожа Меркис. Well, then I will show that I can be short. Um, I can... Ще се опитам да бъда съвсем кратка. Мога да се съглася с голяма част от изказванията на колегите, особено последното изказване – строгото екологично законодателство доведе до повече иновации. И аз мисля, че това е една от възможностите за бъдещето. Много благодаря на колегите за това, че споменаха и е, суровините във връзка с иновациите е, говорейки за индустриалната политика на Европа, нещата са тясно свързани. По отношение на вътрешния пазар нещо обаче ми липсваше, а именно ролята на вътрешния пазар за подобряване на индустриалната политика, е, иновациите и вътрешния пазар. Въпросът как бихме могли да доставим достатъчно суровини и материали е, за промишлеността, естествено е, в рамките на вътрешния пазар. Това са тясно взаимосвързани неща. Е, бих желала да чуя вашето мнение по въпроса как бихме могли да свържем нещата, които споменах различните аспекти в по-голяма степен. Естествено, че когато говорим за промишленост, е, ми се ще да чуя нещо повече и за по-дребните стопански субекти в рамките на промишлеността. Така че как виждате бъдещето именно за е, малките играчи? Вие, господин Фанслотен, споменахте че комисията не винаги обръща внимание на тези е, по-дребни и средни предприятия. Правилно ли ви разбрах? когато споменахте, че комисията ги пренебрегва, а моето впечатление е такмо обратното, че комисията обръща доста голямо значение на малките и средните предприятия. Господин Госпожа Томсън има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще благодаря на всички наши гости за изказванията, които са много важни. Що се отнася до промишлената структура на Европа, трябва да кажа, че ние говорим като че ли не за промишлената политика, а за производствената политика. И това би могло да заблуди. Ще се изразя по-провокативно трябва да говорим и за местата на производство. През 80-те години в Англия бяха закрити мините и по времето на Тачър. След това дойде Тони Блер на на власт и той каза, да, би трябвало отново да реактивираме тези закрити предприятия, за да е, се справим до известна степен с безработицата, най-вече сред младите хора. А, ето, че младите хора като че ли предпочитат а, е, така, модерната музика, поп е, е, музиката и те започнаха да работят там. И какво става? Е, като че ли ние би трябвало да говорим по-скоро за подобряване на условията и за развитие на поп-музиката, на определени музикални браншове, където младите хора като че ли предпочитат да работят. А вие говорите за суровини, за материали, е, които в е, Европа не съществуват. Е, в Африка те съществуват. Те са на лице и ние ги внасяме. Това, което обаче ние имаме, това е компетентността, това са експертните познания, това са уменията на работещите. Също времено ние е, изместихме производството извън рамките на Европа. Така че се лишихме от тази възможност да развиваме Европа е, по отношение на производството. В текстилната индустрия, например, ние правим дизайна, ние се занимаваме с търговските въпроси, но производството е извън Европа. Така че Нека да помислим и за това как промишлеността ще създаде повече работни места за жените, защото става дума за промишлености, промишлени отрасли и сектори, в които работят най-вече мъже. 75% от жените през, през, от работните места, от работещите през 2020 година в Европа ще бъдат жени. Нека да си дадем сметка за това. Благодаря, господин председател. И аз съм силно обезпокоен като госпожа Гростет върху целта на доклада. Иначе по заглавието сме съгласни. Да, необходимо е. Защо? Защото в момента, в който света и Европа преживяха една безпредседентна криза, която все още не е приключила, най-накрая си дадахме сметка, че тези, които си бяха запазили промишлеността, всъщност се справиха малко по-добре от останалите. Това е много вярно. Защото един от най-добрите ученици в Европа, Ирландия, която беше на педиестал, сега се сочи с пръст като най-лошия ученик и грозното пате, защото наистина е много силно затруднена държава. Сега, искате от нас да имаме европейска интегрирана промишлена политика. Ще ви отговоря, всичко зависи от това каква цел искаме да си поставим, защото ако целта остава свободната конкуренция и неискривената конкуренция да се правят пари възможно най-бързо и с максимална печалба, нещата няма да се променят. И в кризата ще ви дам три примера от моят, моята област с 10 000 жители. Ще ви говоря за Рено, например. Рено инвестира в Дачия, за да може да се създаде автомобил за ново, е, нововъзникващите държави. Обаче това не е вярно. Сега 9% от тези продукти се продават във Франция и в крайна сметка Рено печели страшно много, а пък работниците печелят по-малко от останалите и се премахнаха работни места във Франция. Така че в сърцето на кризата, в момента в който всички говорим за това да се създава нова промишленост, какво прави Рено? Рено инвестира в момента, за да откупи дялове от Лада за 1 милиард евро. Според вас защо? Ами точно така, както направиха и с Румъния. Да инвестират в модел уж за а, новоразвиващите се страни. Обаче това са само глупости, защото в случая просто се трансферира технологията на колата Клио, за да може да се произвежда в Русия. Тази кола ще се върне в Русия, ще се затворят съответно предприятия във Франция и ще се спечелят много пари. В Франция генерал Дегол беше развил идеята, че всяка област трябва да бъде независима. Днеска какво прави Тотал? Тотал затваря рафинерите, установява ги в страните производители. Какво означава това? Това означава, че утре при най-малкия конфликт ние ще се окажем в затруднено положение, защото няма да сме способни да доставим нефт и петрол гориво на държавата. Третия пример. Американците дойдоха съвсем близо до мен, малко предприятие, 125 човека. Не е много, обаче когато стават безработни, става много страшно. Те държат патент, който е уникален. Американците откупиха всъщност завода, който държеше този патент и закриха всичко и си заминаха от тях с патента. Така че ако продължаваме да правим така, няма да постигнем нищо. Чух, че промишлеността има нужда от обществени средства, за да се справи. Не, не, промишлеността няма нужда от обществените пари промишлеността никога не е, е печелила толкова много и на борсата никога не е, е стойността им на промишлеността не е била толкова висока, просто защото същите тези, които бяха на европейска територия, излязаха от нея и използват всички възможности за производство с по-ниска цена, с по-низки норми на е, околна среда, с по-слаби данъчни разходи с максимална печалба, така че те изобщо не се интересуват от това, че останалата част от обществото трябва да поемат грижата по безработицата. Просто защото те са много богати. Трябва наистина просто да се прераздадат картите и да се промени дефиницията за промишленост. Каза се, че европейския пазар може да бъде един страхотен шанс. 500 милиона потребители. Това е по-силно и от е, щатите. Но докато има огромни разлики, т.е. 50 евро в една държава и 1000 евро в друга страна, е ясно, че трябва много бързо да вървим към социална Европа и да си послужим с европейския пазар, за да защитим съществуващата промишленост и да насърчим, възстановим с връщането на известни производства промишлеността в Европа. Освен това, трябва да говорим за околна среда, защото околната, нормите по околната среда служат. Не е вярно, че пречат. Служат тези норми. Защо? Защото ако се придружат с социалните норми, наистина това ще ни доведе до напредък. Освен това, промишлеността трябва да отговори на нуждите на населението. Първо да бъде спестовно от страна на суровините, трябва да спазва околната среда и в производството, и в транспорта, и освен това да създава богатство за е, обществото, защото ако създава богатство извън европейския континент, просто никой не се възползва от това богатство. Благодаря. Ето, че сега вече дойде редът на нашите експерти. Те имат възможност да отговарят на всичко, което бе казано по време на дискусията. Господин Фансуата. 3 до 4 минути имате на разположение. Да, имаше ценни предложения и интересни въпроси от публика. Мисля, че ще отговаря съвсем ясно. Европейската химическа промишленост не се страхува от конкуренцията на трети страни. И като чувам, е, че трябва да се изгради по-стриктен граничен контрол, е, си мисля, че това не е вярната посока. Ние имаме е, нашето място в рамките на световната економика и ако заложим на протекционизма и граничния контрол, ще сбъркаме. Не бива да ограничаваме взаимоотношенията с партньорите. Всички предложения в тази посока не ми се харесват. По отношение на законодателството, да, необходими са а, закони, необходими са разпоредби, но а, законодателството при нас като че ли надхвърля а, доста регулаторната рамка в други региони. А, ако производството, ако фирмите не се справят с регулаторната уредба тук в Европа, те изместват производството някъде другаде. времено има много производители тук в Европа, които не могат да изместят производството си. Е, така че те зависят изцяло от е, рамките, от рамковите условия в Европа. Поставя се отново въпросът е, как се позиционираме ние по отношение на нашите конкуренти в Китай или в Бразилия. И трябва да си отговорим съвсем честно. Ние сме в неизгодна позиция. Енергията в Европа сега вече е много по-скъпа, отколкото в други части на света. Трябва, освен това, да констатираме, че промишлеността вече е предприела някои мерки, за да намали енергийните разходи. Инак би трябвало да сме глупаци, ако не се опитаме да намалим разходите за енергия, ако не се опитаме да се съобразим с някои екологични изискванията. Да, вътрешният пазар е отрешаващо значение за малките и средните предприятия. Има предложение за за интернационализация на малките и средните предприятия. Бих казал, че първо трябва да ги европеизираме. Една немска фирма би трябвало да може да отиде е, в Италия или в Испания. Това би трябвало да е по-лесно, отколкото да изместиш производството си в Индия или в Китай. И а, е, нека се спре на иновациите. Комисията наистина е засегнала е, в анкетите си много сектори, но не всички. Първо, е, да кажем, е, става дума за това, че ние се нуждаем от вода и веднага се е, е, прави връзка с е, ВИК предприятията, с водоснабдяването. А също времено е, би трябвало да се изгради една платформа за водни технологии, е, за да се е, обхванат и потребностите от питейна воза и от всякакви други видове вода. Така че, когато се говори за иновации в автомобилостроенето, например, трябва да обхванеш цялата верига от доставчиците, а не само автомобилостроителните предприятия. Необходими са ни разумни условия, които да създават конкурентноспособност. По отношение на въпроса на госпожа Гростет, да, необходими са ни повече средства за иновации, за за да се справим с а, научните изследвания в истинския смисъл на думата, за да можем да изпробваме иновативните предложения. Искам да отговоря на някои въпроси, като например това дали може да бъде ефективна промишлената политика без политика за работната ръка. Мисля, че ясно го казах, имаме нужда от силни социални измерения за промишлената политика. И точно така трябва да говорим също за това как най-добре да инвестираме. Тук напълно подкрепям госпожа Томсън, когато казва, че трябва да се инвестира в обучението, в компетенциите на работниците и да им осигурим достъп до квалифицирани курсове във връзка с занаятите, с които те се занимават. Това ще обслужи добре промишлената политика, особено промишлеността с продуктите на бъдещето. Сега, що се отнася до финансите, говорих за данъка върху финансовите сделки, но с Социално-економическия комитет ние заехме по-широко становище във връзка с а, а, индустриалните промени. Става въпрос за документ, който може да ви бъде предоставен. Става въпрос за фондове и нови финансови инструменти, нови модели на използване на финансови средства. Използвам случая да кажа, че промишлеността не трябва да бъде губеща във връзка с енергийната ефективност. Напротив, енергийната ефективност трябва да бъде печеливша. Доказва се, че всички промишлени отрасли могат да участват в, в енергийната ефективност. Сега последния въпрос, дали трябва да се реиндустриализира Европа. Мисля, че трябва да сме ясни по този въпрос. Когато говорим за традиционна промишленост, трябва да осъзнаем, че съществува промишленост, свързана с определени ниши, определени тесни отрасли – в текстила, например, има определени малки такива ниши за производство на определени тъкани или за определено оборудване, за определени машини. Затова не трябва да разграничаваме традиционна промишленост и нова промишленост, а да мислим за всички отрасли. А пък, що се отнася до стратегията, за заетост. Да, естествено, че трябва да се включат и аспектите свързани с промишлената политика и обратното е вярно, разбира се. Господин Крис Хамер, по въпроса за патентите. Да, има Европейска служба за патентите, където могат да се регистрират патенти. Но когато става дума за патенти от е, държавите членки, е, тези заявки, молбите за патентоване трябва да се преведат. Е, така че процесът е много дълъг и би трябвало да помислим за цялата технология и процедура. Да, дали можем да върнем цялото производство отново тук в Европа? Естествено, че не предприемачите искат е, е, да произвеждат там, където има по-ефтин е, труд, където има по-ефтини материали и суровини, но също времено тук до 250 е, милиона единици са сградите в Европа, които се нуждаят от една е, по-добра изолация, от е, топлоизолация и това естествено ще доведе и до намаляване на енергопотреблението, а съответно ще доведе и до намалени енергийни разходи и по-малко внос на суровини, материали и енергия. Що се отнася до енергийната ефективност, това беше първото, което исках да спомена, а целите във връзка с емисиите CO2, да, те трябва да бъдат много амбициозни. Естествено, всички цели, свързани с климатичните промени и борбата с тях, трябва да са амбициозни. Индустриалната политика, е, на европейско, на национално и на регионално е, равнище е свързана естествено и с тези цели и колкото по-низки или по-лоши са целите на останалите, толкова по-добре за Европа. Бих казал, е, Европа също времено би могла да предприеме економии в връзка с намаляване на вноса на енергия, с като използва знанията и компетентността си в технологичната област. Ето това е шансът за Европа. Мисля, че трябва да поставяме амбициозни цели, независимо от това колко трудно ни е да ги постигнем. Благодаря ви. А сега давам думата на професор Мановио. Благодаря ви, господин председател. Тази дискусия е много интересна, но аз искам да се върна малко назад. В началото на представянето на моята презентация, там взех пример от румънското общество и ви казах, че ни дебне опасност. Много говорим, това е добре. По-добре е, че Днес говорим много, а не както в миналото, само един човек да казва едно единствено нещо, което да се прилага. Но сега вече трябва да преминем към действие и въпросите наистина бяха доста уместни. Можем да схванем също така политическите различия, залегнали в тези въпроси, но Нашата стратегия не трябва да бъде партийна и трябва да може да включи всички политически становища. Естествено, трябва да бъде за промишлеността, включително и за фабричното производство, но един от въпросите, който повдигнах е как да се подобри самото управление. И мисля, че е, съществуват необходимите фондове. Съществува цяла поредица от фондове, които не се освояват достатъчно добре сега в менеджмента. Освен това, трябва да се засили самото понятие за партньорство. Не само непременно публично-частно партньорство, но благодарение на партньорството именно могат да се намерят и допълнителни фондове. Освен това, казах го също така в началото на презентацията си, че е, действителността е, отговаря до някъде на нашата визия за нея. Всички искаме да насърчим някаква социална Европа и точно по тази причина съществува сравнение с щатите, което всъщност не е адаптирано. Не можем да транспонираме това, което става в щатите и във всеки случай, ако се опитаме да го направим, няма да бъде в наша полза. Ако внесем социалната система на САЩ, сигурно тогава действително целият американски модел може да донесе някаква полза, но иначе не. Сега, от партньорство трябва да има между синдикатите и работодателите, въпреки че в момента това е доста противоречив момент. Освен това за малките и средни предприятия, както казах в началото, мисля, че ръководителите на малки и средни предприятия наистина ще, ус... ще представят а, успешен модел на промишлеността в Европа. Относно Дачия, тази фирма строи автомобилите си в Европа. И искам да успокоя господин депутата, като кажа, че Дачия в момента строи завод с три пъти по-голям капацитет. За... И то в Европа. Затова ми се струва, че Дачия върви много добре. Във всички случаи ние трябва да насърчаваме подобен подход в Европа и да наблягаме именно на производството в Европа. Освен това в Европа съществуват альтернативи, съществуват и други отрасли, за които Европа има какво да каже. Искам да заключа със следното. Може би би трябвало да изгладим някои политически противоречия помежду си, да се съоточим по-скоро върху положителното в доклада. Например, факта, че ще разполагаме с стратегия за промишлеността в Европа. Това е положителното. Нека да се съоточим върху това именно. Естествено, трябва да избегнем някакъв прекалено сложен и труден модел, за да избегнем всякакви, е, всякакви неприятни благодаря ви. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Да, преработвателната промишленост и услугите би трябвало да бъдат свързани по-тясно помежду си, така че да развиваме е, промишлеността в цялата верига, за да е, се развива промишлеността на Европа по-добре, е, са ни необходими естествено и квалифицирани работници и квалиф... квалифицирани работни места. Е, струва ми се, че сме единни в мнението си, че социалните партньори трябва да са в е, един непрекъснат диалог помежду си. Индустриалната политика е не само индустриална политика, тя трябва да бъде европейска индустриална или промишлена политика която да представлява целият Европейски съюз, но естествено и това означава държавите членки да следват много категорично и с съответната решителност съвместните цели, които заедно са начертали. И така, благодаря много, благодаря на всички е, и се надявам, че ще продължим в същия дух работата и в пленарна зала. Благодаря. Скъпи колеги, нека да започваме. Скъпи колеги, за мен е чест поздравя е, комисаря за климатична политика, госпожа Кони Хедегор. Е, благодаря много, че дойдохте при нас в комисията. вашето посещение при нас точно в момента, в който предстои конференцията в Канкун, е много важно, тъй като ние сме водили много дискусии по тази тема. Няма да ви отнемам от времето и ще ви дам веднага думата. Благодаря много, господин председател. Уважаеми дами и господа, много се радвам, че най-накрая успяхме да намерим а, време удобно и за двете страни. Ще кажа първо няколко думи относно преговорите за климата, както ме помоли председателя, но се надявам да обменим мнения и по текущата ни дейност. Първо, как как стоят нещата в международните преговори. В събота се се върнах от срещата в Мексико Сити. Това бяха последните предварителни преговори преди голямата конференция. Е, конференция тези преговори ще продължат до 10 декември. Когато през март комисията каза, че много от световните е, е, държави не са казали нищо ново от е, Копенхаген насам е, и трябва да подходим поетапно към въпрос, но Канкун get their legislation through their Senate, and therefore they cannot. No new signals came out of. И така не получихме никакъв нов сигнал, включително и от Пекин. Но очевидно има а, широк консенсус за това, че до Канкун ще трябва да се споразумеем около някакъв а, пакет. Да видим дали ще успеем да се споразумеем около горския проблем, защото това беше област, в която напреднахме достатъчно по време на официалните разговори в Копенхаген. Същото въжи и за технологиите. Там нямаме различия, така че се счита, че споразумение е възможно. Естествено, трябва тук да се каже, че ще трябва да отговорим и на поетите ангажименти в областта на финансирането в Копенхаген. Сега, за Европа искам да кажа, че искаме да напреднем по въпроса за измерването, докладването и проверката на всичко извършено. Това е ключов момент в процеса. Не можем просто да се ангажираме без да се проверява дали онова, за което сме се ангажирали, е реализирано. Всъщност става въпрос за това, просто процеса да бъде прозрачен. Представете си, че всички държави не гледат много благосклонно на подобна прозрачност, защото е трудно с общественото мнение. Така че това е много труден и деликатен момент, но постигнахме нещо в Копенхаген и сега ще трябва да продължим и в Канкун по този аспект за измерваемост и проверяемост. От европейска гледна точка, а и от гледна точка на световните процеси, е много важно да се модернизира механизма за чисто развитие и да постигнем един балансиран пакет в Канкун, което означава, че не трябва просто да свършим всичко това, което е лесно и просто да оставим на страна трудното. Трябва да постигнем някакво равновесие в преговорите. И във връзка с тези преговори бих казала накрая, че се питаме дали Европа ще поеме по втори период за ангажименти след Киото, защото миналата година а, получихме упреци, че искаме да убием Киото. Това е много странно, защото всички вътрешни политики в Европа почиват на, на, на Киото. Защо бихме могли да искаме да убиваме е, резултатите от Киото. Някои казват, готови сме да вървим напред, но при някои условия. Просто защото и другите ще трябва да се ангажират. Това е едно от условията. И една от слабостите на системата от Киото. Тук наистина настъпваме вече в техническата област и това е много сложно, но във всички случаи това е проблема. Ще трябва да анализираме по-задълбочено проблема и да кажем, не, е Европа не е проблем. Ние ратифицирахме Киото, ние се ангажирахме, дори стигнахме отвъд ангажиментите си, така че проблема не е в нас и трябва вече да окажем натиск върху останалите, за да могат и те да постигнат резултати. Ето това са нашите доводи. Това е важното. Но можете да ми кажете, госпожо комисар, като се върнете от Мексико, ще постигнем ли такъв балансиран пакет? В крайна сметка на предварителната конференция на страните постигнахме нещо положително. Важното е наистина духа на компромис и се надяваме този дух именно да преобладава в Канкун. Европа има какво да предложи. Мога да ви уверя, че ние правим максималното, за да може да се е, разбере, че Европа трябва да говори с един глас. Трябва посланието, което идва от Европа и от държавите членки, да бъде идентично, ако искаме да натежим в тези преговори. Така че за Канкун ще спра до тук. Можем, разбира се, да се върнем на този въпрос по време на разискванията. Но сега ще премина към други аспекти от моята дейност и се надявам, че това ще заинтересува вашата комисия. Съществуват дейности, свързани с климата, програмата на комисията за 2011 година. Един от приоритетите на комисията е прилагането на реформ реформите и по-специално емблематичните инициативи, които се отнасят до ефективността на ресурсите в тази област. Ако искаме за бъдеще да потребяваме по-малко въглерод, ще трябва да има последователен подход в областта на околната среда, транспорта и енергията. Не трябва да се случи така, че всеки да има свой собствен подход в рамките на собствената дейност на всеки комисар, а трябва напречен подход между всички комисари. Така че програмата на комисията за 2011 предвижда общ подход в областта на интеграцията на всички различни отрасли. И този подход именно ще включва пътна карта за 2050 година – за по-слабото потребяване на въглерод и също така пътна карта в областта на транспорта. Колегите ми комисари ще представят документи по тези аспекти. Това ще засили нашата економика за бъдеще, но това е, вече ще създаде и нови работни места още от сега, от 2000 години насам. На, на имаме е, растеж с 7% за работните места в определените отрасли. Така че е, доста обещаващ е този процес е, до 2020 година. Също така ще трябва да стигнем отвъд нашия ангажимент за намаляване с 12% на Имаме намерение да публикуваме пътната карта на пролет 2011 година. И се надяваме, че ще разполагаме с достатъчни средства, за да постигнем целите, включително и за краткосрочните мерки. Съществуват и цели за 2300 година. От гледна точка на инвеститорите 2020 година е утре. В много отрасли вече се мисли за отвъд 2020 година. Така че е много важно да изпратим някакви сигнали, за да могат те да знаят какви са нашите цели след 2020, около 2030 година. Освен това, разискваме краткосрочните ни цели, дългосрочните ни цели. Ако отслабим работата си, рискуваме наистина да а, не постигнем това, което искаме за 2050 година. Анализираме разходите, опитваме се да очертаем предизвикателствата във връзка с намалението от 20%. Всеки от нас се опитва да разбие цифрите от европейското равнище по държави, за да може всеки да бъде включен в този европейски процес. Ще кажа, че е, енергийният отрасъл е в сърцевината на всичко. Съществува е, работна група за енергийна ефективност и би било много интересно да видим дали ще успеем да използваме ресурсите на европейския бюджет, за да може той да отговори на политическите ни приоритети в сферата на енергийната ефективност съществува още много работа, която трябва да се свърши и на европейско равнище, и на национално равнище. И ми се струва, че ще бъде възможно да се експлуатира потенциала благодарение именно на европейския бюджет. И още няколко думи във връзка с бенчмаркинга – Знаете за този процес. Трябва да се подпомогнат от тези отрасли, които са най-силно въглеродоемки, защото иначе ще загубим работни места в Европа. Знам, че е, доста е, индустриалци са се свързали с вас и много от тях са доста удовлетворени за момента. Признава се в корпоративната сфера, че това е доста труден процес. Не става въпрос за това, че комисията е решила нещо. Миналата година комисията беше предложила търгове, но държавите членки и част от предприятията предпочетоха процеса бенчмаркинг. Тоест, установихме критерии. Лесно ли беше? Не. Много беше трудно, много беше сложно. Но се надявам, че вие разбирате, че трябва да сме последователни за начина по който го извършваме. Не може да се работи по един начин в един отрасъл и по друг начин в друг отрасъл. Трябва да сме последователни с, с е, самата директива. Днес по-голямата част от отраслите считат, че резултатите са положителни. Преди е, вакансията се консултирах с доста индустриалци, е, от които наистина лъхаше удовлетворение, но така и иначе ние трябва да спазим принципите. Ще кажа също така, че е, е от съществено значение да се разбере, че става въпрос за е, технически процес, а не за политически процес. Всичко, което ние ще дадем на един отрасъл, в крайна сметка трябва да го вземем от някой друг отрасъл. Точно за това ви казвам, че трябва да сме предпазливи, не трябва да политизираме този процес. Съществуват технически критерии в директивата и ако не ги спазим, ще имаме проблеми. Не искам да навлизам в технически подробности, но просто исках да ви дам е, обща информация по съществото на проблема. Разбира се, нашата промишлена история е много богата и бих могла действително да навляза подробности, но предпочитам да отговоря на вашите въпроси след малко. Uh, děkuji paní komisařce nejen za благодаря, госпожо комисар. за казаното от вас, за обяснението на сложните дипломатически отношения преди Канкун и за стратегията за следващите години в много промишлени отрасли. Информацията беше много интересна. Това за нас е важен повод да започнем дискусия с вас. Госпожа Томсън има думата. Благодаря много. А, наистина е много интересно това, което казахте. Е, преследването на е, политика по отношение на е, климата заедно с стратегия за економически растеж е една амбициозна цел. Когато комисията представи своя план за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, е, е, много от европейските промишлости изживяха шок. Е, до 2020 година в момента е необходимо устойчива енергия. И 20% всъщност представлява един доста голям дял. изготвяме доклад по собствена инициатива. Логичната последица от тези задължителни 20% не знаем дали ще получим мнозинство за тази е, горна граница. Е, Китай се задължи да достигне намаляване с 20% до 2011 година, други държави до 2015 година. Когато става дума за растеж и енергийна ефективност, нови технологии и методи, все още можем да вървим в крак с Китай. Китайците не са ни изпревали. Барозо каза, че ние трябва да сме първите, които да а, а, а, реагират. Но ако не си поставим задължителни цели, няма да можем да се сравноваваме с Китай. Това ми е въпроса. Можем ли да вървим в крак с Китай? Благодаря ви. Колеги, само три минути ще ви помоля за въпросите, защото няма да имаме толкова. Господин Турмас, има думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Добре дошла на госпожа комисаря. Имам два въпроса. Ако не се лъжа, предоставихме на Польша и някои други държави е, пари, доста средства, за да приключат с е, преговорите до 2010 година, до декември. И сега става ясно, че именно тези няколко държави са на път да разрушат всичко това, което ние 2008 година решихме. След Киото 70 до 80% от е, всички економии във връзка с е, намаляването на вредните емисии е, ще отидат така да се каже, на вятъра. И също времено ние се опитваме, да, с, с вятърна енергия и с е, различни други възобновяеми енергии да печелим е, не само пари, естествено. И ето, че е, вие се опирате на определени анализи. On climate change. So, uh, what is your, how... Питаме се, ако бъдем по-агресивни по отношение на борбата с климатичните промени, няма ли да спечелим повече? Не можем ли, така да се каже, да да заложим по-високи цели, повече проценти? Няма ли да постигнем по-голяма конкурентоспособност? именно чрез енергийната ефективност е, е, ще постигнем е, по-големи печалби, особено в сферата на услугите. Например, само един пример. Господин Жадо. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. В продължение на това, което каза колегата, експертизите, оценките, докладите съществуват и показват до каква степен амбицията върху енергийната ефективност или възобновявите енергийни източници могат да бъдат полезни и за околната среда, но и за работните места и изобщо за економиката. Как да прокараме това последние, включително и в парламента, но отвъд парламента, в самите държави, за да бъдем убедителни. Защото в крайна сметка държавите членки, включително и в тази комисия, включително и в парламента, по-скоро имаме наклонност да се дърпаме назад, когато говорим за климат и да се дърпаме. А точно сега можем да спечелим най-много, ако действаме. Какво можем да направим, за да убедим колегите си, да убедим нашите собствени държави, че всички научни изследвания наистина сочат, че има смисъл и от економическа, и от социална гледна точка. Второ, какво става с прозрачността на финансирането на държавите членки в преговорите за Копенхаген и сега преговорите за Канкун? Крайна сметка, успявате ли да спазите първоначалното споразумение за допълнителната обществена подкрепа под формата на дарение. Дали продължаваме с тази логика и накрая, пак в продължение как, е, какво мислите да правите с много доброто съобщение, което направихте преди няколко месеца, в което се казваше, че Европа наистина има само а, е, изгода от това да се намали а, е, процента на въглерода. Благодаря. Господин Оли, благодаря господин председателю и добре дошла на госпожа комисаря. Днес ни се струва, че диалога в световно равнище е много затруднен. Действително става въпрос за финансиране. Ако искаме да сме прагматични, не трябва ли просто да възобновим протокол от Киото, който не е подписан от щатите и отвъд възстановяването вече на съществуващи актове, не трябва ли регион по регион в света, да речем Южна Америка, Европа и така нататък, да изолираме всички онези континенти, които не искат да тръгнат по този път, а в онези пространства, в, в които народите не желаят да бъдат обвързани, да въведем някакви механизми за ограничаване на въглерода, така че в крайна сметка да постигнем това, което ние наричаме а, у нас а, засилени партньорства, просто чрез двустранни или многостранни партньорства. Например, с Южна Америка, разбира се, с а, сериозна правна основа. Например, в СОД не можем да правим всичко, но можем да сключваме споразумение за околната среда. Защо да не направим някакви такива споразумения, като с свободната търговия? Неща, които да бъдат съвместими с правилата на СОД и в крайна сметка ще има положителен ефект за целия свят, като се изолират определените континенти, например Китай, въпреки че Китай вече показа известен интерес към този подход и да не оставаме само на равнище на глобалния подход. В крайна сметка всички приветстват, че държавните глави се събират, но накрая нямаме никакви обвързващи мерки, нищо конкретно. Благодаря. Сега вече наистина госпожа Хол. Благодаря. Госпожо комисар, имам три въпроса. Първо, говорихте за това, че за финансирането ще е много важно да се е, вземат предварително решенията, за да можем да постигнем резултата в Канкун. Според мен първия транш за 2020 година, т.е. 2011 и 2012, е, все още не е платен 200,4 милиарда от е, общата сума. Искам да знам кога ще се плати този траж от общото 7,2. Защото това представлява а, е, истинско препятствие. Освен това, дали тези пари ще се добавят Африканската група за климатичните промени се оплаква в момента, че тези средства се е, изваждат, че те се е, е, отнемат от е, средствата за помощи. И освен това, е, и в други сфери има е, определени деформации. Е, получава се изкривяване, да кажем, при парниковите газове. Е, е при е, парниковите газове се плаща повече, отколкото за CO2. Е, Ето това води до деформации. Освен това, е, инсталациите за олавяне и съхранение на, на въглерод и средствата, които се отпускат за тези проекти, отиват най-вече за Индия и за Китай. А именно те най-малко се нуждаят от подпомагане, защото това са всъщност най-бързо развиващите се и богати страни. Има други страни в Африка, където би трябвало да се провеждат тези проекти. По отношение на 30% как виждате съотношението на силите в съвета? Как бихме могли да поднесем в една по-подходяща и по-приемлива форма нашите виждания и е, нашите, може би, по-амбициозни цели, за да се приемат и от съвета. А инак по отношение на енергийните економии, на економиите на енергия от 20%, мисля, че нещата са ясни. Нека да дадем думата и на госпожа Карвалио. Благодаря, госпожа комисар, за информацията. Ще се спра също на инсталациите за улавяне и съхранение на въглерод. Това би трябвало да бъде един инструмент за развитие, за намаляване на CO2 и същевременно времено за подпомагане на развиващите се страни. Наето, ето, че средствата в момента се използват за намаляване на промишлените газове в производствените предприятия в Китай. 80 до 90% от сертификатите в крайна сметка са именно от подобни предприятия. Въпросът ми се отнася до бъдещето. Естествено, че ЦДМ трябва да се промени в бъдеще. Как бихме могли да включим тези сертификати в нашата система за търговия с емисиите ЕТС? Мисля, че те трябва да се разглеждат като проекти CDM, макар че не представляват е, в истинския смисъл на думата помощ е, за развитие, така както е, е записано в концепцията за тези проекти. Как комисията би могла да избегне евентуалното плащане на всички тези сертификати от нас именно? Госпожа Кастилио. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря за това, че е сред нас. Радвам се много, че я виждам тук като гост на комисията. Казвам това от името на моята политическа група. За конференцията в Канкун ще кажа, че това е конференция, която открива една разумна перспектива Нещо, което липсваше в Копенхаген. Копенхаген бе свързан с много мечти, но реалността бе много по-различна от това, което ние предвиждахме и за което мечтаехме. В Канкун е, мечтите се приближават до реалността. Мечтите, е, фантазията, естествено, стимулират е, човека, но всички мечти би трябвало да са свързани и с реалността, да се опират до известна степен поне на реалността, за да можеш да постигнеш целите си. А що се отнася до Канкун, бих казала, че наистина целите са максимално близо до реалността в някои държави членки. Друг е въпросът, че някои от държавите продължават да се дърпат и не желаят да стигнат до тази реалност и съответно до постигането на целите. Важна е каква е посоката, в е, която ще следва Европейския съюз. Вие е, казахте 2020 година е, е, кажи речи на прага, чука на вратата, така че би трябвало да разработим цели и съответно правила и стратегии за 2030 година. Добре, хоризонтът 2300 е, се свързва с целта 30% и в такъв случай ние трябва колкото е възможно по-бързо да фиксираме тази цел. Но може би това ще бъде една много неприятна грешка. В момента се намираме в условията на економическа и финансова криза. И как е, да изпълним задълженията си, това е всъщност основното, за което би трябвало да говорим. Как да изпълним поетите вече ангажименти, а не как да очертаем пътя и да поемаме ангажименти за един по-дълъг срок. Що се отнася до климатичните промени, до политиката за опазване на климата и на околната среда като цяло, естествено, че предприятията би трябвало да бъдат един много важен елемент в рамките на тази политика. Ние виждаме техническия прогрес. Техническият прогрес естествено е в основата на целите, които залагаме за 2020, 2030 и така нататък. Възможно е на основата на техническия прогрес дори много по-бързо да успеем да реализираме тези цели. Нашите институции нашите компетентни органи на национално равнище би трябвало също да подхожат реалистично към проблемите, госпожо комисар. И ако наистина стъпим на земята и работим е, ръководейки се от реализма, ще можем естествено да намерим правилните решения и да постигнем целите и по отношение на намаляването на вредните емисии, и по отношение на търговията с е, на емисии, енергийната ефективност и така нататък. И на основата на техническия прогрес, естествено, ще разполагаме и с необходимите инструменти. Господин Кези има думата, казва председателят. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за интересното изказване, за интересната информация. Ако не се стигне до глобална система по отношение на климатичните промени, тогава ние в Европейския съюз няма да можем да постигнем нашите цели от 20%, 30% без е, участието на така наречения emergency market е, ние никога няма да постигнем целта от 30%. И още нещо бих искал да спомена. Много е съществено да търсим различни възможности в различни сфери. Вие споменахте горите, залесяването, в глобален мащаб, но и конкретно в Европа. И трябва да кажа, 3 до 4% е нарастването на занесените площи през последните 20 години в моята държава. Не знае как изглеждат нещата в европейски мащаб на европейско равнище. Но, що се отнася до улавянето на е, въглерод, е, мисля, че трябва да помислим е, именно за възможностите, които предлагат почвите. И това вече ме води до мисълта, за а, торенето и торовете, защото се получават едни комби... връзки между а, съставките а, на почвата с а, въведените в нея а, торове, така че се образува повече хумус. На базата на тези допълнителни хумуси, а, пластове от хумус ние можем да постигнем така желаното намаляване на СО2 на емисиите от СО2. И още въпроси бих искал да поставя на вашето внимание, така наречените бенчмаркове. Да, ние не бива да забравяме, че има и технологии, но има и така наречения бенчмаркинг, т.е. не само първичните технологии, но и е, земния газ. Много казват, мнозина казват, че би трябвало да се замислим много сериозно за разходите. И точно по тази причина изместват производството, изнасят го извън Европа. Но аз мисля, че така наречените международни сертификати и документи съдържат достатъчно сигнали за това, че ние можем в крайна сметка да се преборим с разходите и тук в Европа. Полша ще поддържа амбициозните ни усилия по отношение на Киото. Ние не откриваме е, и не отричаме необходимостта от е, Киото, но същевременно виждаме и е, неблагоприятните или отрицателните страни във връзка с изнасяне на производството в резултат на високите разходи. И, както виждате, непрекъснато има проблеми. Ето, с транспорта на обработените радиоактивни отпадъци от Франция за Германия. Ако не бяхме взели на времето правилни решения в Полша, щяхме и ние да имаме тези проблеми. При всички положения ние трябва много добре да измерваме нашите усилия и да преценяваме възможностите си. И времено да се съобразяваме с ресурсността на национално равнище. Има страни, които са заложили на въглищата и запазват работните си места. Извинете, че не проведох правилно, е, че не прочетох правилно името ви. Благодаря ви, господин, господин Ланген има думата. Благодаря ви, госпожо комисар, за е, информацията и за това, че дойдохте при нас. С оглед на политическото развитие, аз а, е, а, е, се възхищавам на вашия оптимизъм. Казвам го това съвсем е, положително. Но преговорите в Копенхаген и на други места по света не, до, не доведоха света до а, е, напредък. Сблъскваме се с политическата и економическа реалност, които са по-лоши, отколкото очаквахме. Имам предвид е, междинните изборни резултати в е, Съединените щати, които целят да върнат, така да се каже, Обама след първите две години. Аз съм по-скоро скептик Валутните спорове между Китай и Съединените щати, така наречената валутна война, който а, а, биха могли да имат унищожително действие върху световната е, економика. Но а, е, важно е целта да бъде такава, каквато сме формулирали и тя да бъде изпълнена от 2020 година. Аз съм по-скоро скептично настроен по отношение на останалите задължителни е, членове. И сега искам да ви попитам, какво според вас е, от Копенхаген насам се е подобрило и какво се е внушило в световен мащаб? Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос се отнася до търговията с е, емисии. В тази връзка има редица въпроси, по които предстои да бъдат е, решени. Става дума за е, разпределението, изчислението на квотите, е, до новите резерви, резервите на новите съоръжения и всичко това трябва да се получи в консенсус. Решенията трябва да бъдат взети с консенсус. И за да не застрашим проекта 2020, искам да ви е, задам въпроса как ще подходите към откритите въпроси във връзка с търговията с, е, с емисии. Благодаря. Всичко това бяха, това бяха въпросите от а, е, нашата комисия. Сега ще ви дам а, думата да отговоря. Господин е, Томсън, е, вие зададохте централния въпрос. Можем ли да вървим в крак с Китай? Аз бих отговорила да. Все още можем. Но аз също така смятам, че китайците се движат по-бързо, отколкото повечето европейци. Дори европейците не могат да забележат колко бързо се движат китайците. През следващите години ще си поставим нови цели по отношение на възобновяемите енергийни източници и ще видим какви са целите, които се поставя Китай. За... господин Ланен също каза няколко думи в това отношение и това, което той каза е вярно, но на мен ми се иска ние да го направим по един интелигентен начин и да осигурим сигурност на доставките, да а, опазим климата от изменения и да развиваме економиката. И ние трябва да бъдем наясно, че също ще загубим работни места, ако не сме достатъчно амбициозни. Защото когато си поставите амбициозни цели, а, вие потиквате а, предприятията да бъдат иновативни и според мен в предстоящите години най-голямото предизвикателство за Европа ще бъде да постигне повече иновации, за да се справи с международната конкуренция. Ще ви дам един пример за това колко бързо се движи Китай. Дес, преди 10 години а, Китай не произвеждаше никакви инсталации за ветроенергия. В момента имаме три китайски предприятия, които са в световния топ 10 а, и те а, е, заемат а, е, един дял от 50% на световния пазар. Т.е. в рамките на 10 години от 0 до 50% на световния пазар на а, е, вятърна електроенергия. Ето, това е, може да бъде пример за нас, е, европейците. Китайците са инвестирали много в възстановителни пакети и в момента обявяват, че е, ще увеличат с 10% инвестициите в е, иновативната енергия. Сега мога да дам на 14 октомври съвета по околната среда взе е, решение, че Европа ще се бори е, да се е, е, оттърве от е, търговията с емисии. Е, в момент имаме излишък от парникови газове от 11%. Е, и ако до 2013 година успеем да ги прехвърлим, това ще унищожи всичките ни усилия до 2020 година. Затова, док, док, докато дойде конкурс, ще видим как да решим вътрешно нашия проблем. Когато създавахме енергийния и климатичен е, пакет, е, много е, се сблъскахме с много противоречиви мнения with the consequences of that internally. Then, me about... Господин Турмес ме попита, освен това, нещо във връзка с е, конкурентно способността и във връзка с 30%. Е, е, Аз наистина вярвам, че трябва да го направим по един интелигентен начин след 2020 година и по този начин ще можем да бъдем двигатели на иновацията. Но аз не мисля, че по този начин ще се върнем назад. В нашето съобщение от май стана ясно, че Европа държи на своите обещания. Това беше едната част от съобщението. А другата част беше, че за първи път ние съобщихме, че Европа има собствен индустриален и екологичен интерес. Някои страни членки отговориха на това, изразиха своята позиция и ние напреднахме в тази дискусия. Сметам да подновя през пролета. Беше ми зададен въпроса по какъв начин ще предадем нашето послание, защото не е лошо да бъдем амбициозни. Мисля, че най-големият ни съюзник това отношение е промишлеността и мисля, че много промишлени сектори е, виждат, че в в е, Китай, Бразилия и така нататък става ясно, че ние няма нужда да бъдем твърде натрапчеви и амбициозни. На срещата на g 20 този четвъртък е, ще бъдат представени най-големите компании с техните изпълнителни директори и цял един ден ще говорим само за зеления растеж, което е още един сигнал за това, че нещата се движат напред. Питахте ме за прозрачността и финансирането. Е, ще кажа само, че всичко ще бъде напълно прозрачно. В е, Канкун Европа ще каже кой какво прави. Ще докаже, че Европа осигурява осигурява финансирането. Видях цифрите от страните членки, тези, които ги предоставих, предоставиха и знам, че добавката е от 100%, но не от всички страни членки. Трябва да кажа, че моят опит показва, че развиващите се се страни високо оценяват, когато ние им кажем какво може да бъде финансирано и какво не. И когато не можем да им осигурим 100% увеличение на финансирането, трябва да заявим това и трябва да кажем колко трудна е ситуацията. Господин Оди. Попита за а, процеса на ОНЕ аз оставам с впечатлен, че този процес е доста, доста труден. Може би е, можем да се стремим да постигнем двустранни споразумения с Китай, с Индия, с е, други държави. Вие казахте, че сме го направили с Маркосур, с е, е Латинска Америка. Е, имаме споразумение за свободна търговия с Маркосур и част от това споразумение ще бъдат и екологичните въпроси, защото това е част от преговорите, които води комисията. Искам само да кажа, че паралелно с а, това ние защитаваме интересите на а, европейския бизнес и се опитваме да а, създадем едно честно споразумение. Мисля, че е много трудно да намерим някакъв альтернативен форум, различен от ООН, където да преговаряме на, като равнопоставени партньори. Е, мисля, беше зададен въпрос за 2,4 милиарда през тази година. Те ще бъдат е, осигурени. Е, що се отнася до CDM, вие сте напълно прави, че има смущения в системата. Мисля, че за това зададе въпроса госпожа Кавалио. Ние в момента обмисляме какво може да се направи има много проблеми в момента. Единия от тях е, е, че ни осигуряваме финансиране за Индия и Китай. И едновременно с това ние им даваме е, е, много неподходящи насърчителни мерки за продължаване на тяхното производство и по този начин ние влизаме в един омагиосен кръг, е, който трябва да преодолеем и съм помолила моите сътрудници да излязат с предложение. При е, наличните 2500 проекта за CDM 9% са предназначени за добре развиващите се държави. Само 52% от проектите са за Африка, 17% са за Южна Африка, което означава, че това са общо 34 проекта за Африка. Очевидно трябва да променим системата и, и да преминем към секторно сътрудничество с бързо развиващите се економики и малко да опростим механизма за кандидатстване, за да станат инвестициите в тези държави по-атрактивни. Аз мисля, че вече е, споменах за 30% в е, съвета. Знаете, че Великобритания, Франция, Германия, Финландия напреднаха. Някои казаха, може би не 30, може би 35%. С това искам да кажа, че процес напредва. В някои от новите страни членки е станало ясно, че има голям потенциал в енергийната ефективност и те защото ако това се направи по подходящ начин, могат да се създадат много работни места в момент, в който ние се нуждаем от тях и да е, е, е, обмисляме какви възможности може да предложи бюджета за е, създаване на по-атрактивни условия за това. Госпожа Кастелио, вие по Питахте относно реалистичните цели за Канкун. Мисля, че не сме се разбрали добре. Аз не казах, че не трябва да се интересувам вече от 2020 година, но ви обещах, че ще излезам с цел за 2015 година е, тъй като на мен ми се струва да имаме е, добре, да имаме междинни стопки, защото ако имаме цел за 2020 и чак за 2050, как ще направим намалението? Затова за мен е интересно да знаем докъде ще сме се стигнали през 2300 година. Затова не се фокусирам толкова много върху 2020 година. Но ако вземете транспортната стратегия за следващите десетилетия, ще се види каква е нашата цел за 2030 година. И това е важно, ако предвиждате да инвестирате в някаква електроцентрала. Тоест, нещата стават много много по-предсказуеми, когато е ясно, че не спираме до 2020 година, продължаваме а, и а, нататъка. А, в Копенхаген Съединените щати си поставиха цел за 2025 и за 2030 година, т.е. те също си поставят цели отвъд 2020 година. Господин Грип от Полша с, а, Господин Грип, аз съм съгласна, че Европа не може да го направи изцяло сама, нужно не е международно споразумение, но нека да ви кажа едно нещо. Някои от вас в тази, тази комисия може би се питат има ли смисъл Европа да застане на начало на това движение? Помислете си какво би станало, ако ние не бяхме задали глобални цели с нашия енергийни климатичен пакет. В Копенхаген Русия излезе със своите цели, също така и Япония и също така редица други държави за първи път си поставиха национални цели. Много големи економики, като Бразилия, Индия, Китай, също така Корея, Сингапур, Индонезия, Южна Африка и така нататък и така нататък, Мексико много страни от Г20 за първи път си поставиха национални цели. Това е една огромна стъпка напред, погледнато от гледна точка на конкурентоспособността и от гледна точка на европейската економика. Е, Съгласен съм, че въглеродните емисии са много важна тема. Важно е да имаме втори е, период на поемане на е, задължение. Това са правилата на Лулусиев. И последното, което искам да кажа на господин Кшип е следното. Трябва да стане ясна посоката, която ще следваме ние като комисия. Просто трябва да обмислим различни типове горива. И в заключение, мисля, че отговорих на повечето от въпросите на господин Ланген. Съгласна с съм, че наш приоритет трябва да бъде създаването на, работ... на нови работни места. Европа има 30 годишна история в областта на екологията, създавайки регламенти, европейско законодателство. Европа е амбициозно 30 години насам. И това доведе до там, че ние в момента сме в състояние да изнасяме стратегии за водния сектор, стратегии за климата и така нататък нататък. Така че екологичният аспект и създаването на работни места не, не си противоречат, ако го направим по интелигентен начин. И в заключение, вие попитахте какво се е подобрило от Копенхаген сам. Аз мисля, че много държави разбраха, че ако ние не постигнем напредък в Канкун, рискуваме процеса в Обединените нации може би не изцяло да умре, но много от държавите да се оттеглят от него. И за това аз мисля, че много от развиващите се държави, заедно с Европейския съюз, ще се ангажират за постигането на амбициозни резултати в е, Канкун, защото в противен случай ще имаме трудности с процеса в ООН, е трудности с Китай и Индия, които отказаха да водят дискусии. И Миналата година се направиха много опити, но от тези китайско-американски срещи през миналата година не проистече много. Така че в интерес на всички държави е да напреднат международните преговори. Ние ще успеем. Аз не знам какво още може да направи Европа, за да потикне нещата напред, но мисля, че нещата се промениха и се засилиха от Копенхаген сам, и бизнеса разбра, че ако не постигнем международно споразумение, ще имаме затруднени и различни системи в световен мащаб. А нашия бизнес желая всички да работят при равни условия. Děkuji, paní komisařko. Ještě jednou, že jste přišla do našeho výboru. Благодаря ви, госпожо комисар. Още веднъж много сърдечно ви благодаря за това, че е, участвахте в този разговор с членовете на комисията. Дебатът бе много интересен. Съвсем честно ще кажа, че не е чак толкова често получаваме конкретни отговори от комисарите, а от вас ги получихме, затова много сърдечно ви благодаря. Желаем ви много енергия, много сили и здрави нерви, за да постигнем нашите цели в Канкун. Благодаря ви.